chair. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Роган, уважаеми представители на парламентарната комисия, господин министър Ковач, уважаеми госпожи и господа, членове на Европейския парламент. Позволете ми още веднъж да ви приветствам, този път народния си език, с добре дошли в Европейския парламент. Днес ще обсъждаме най-важните решения за един от най-важните проблеми на Европейския съюз, именно енергетиката. Не можем да постигнем економически успех, ако не постигнем успех в областта на доставките на енергията. Подобни съвместни заседания с участието на Европейския парламент и представители на националните парламенти вече са традиция. По силата на договора от Лисабон, националните парламенти разполагат с нови прерогативи. Това според мен е изключително важно, тъй като вие, членовете на националните парламенти, до голяма степен можете да оказвате и въздействие върху законодателството на ниво Европейски съюз. Да се върнем на темата на днешното заседание. Ще обсъждаме засилването на конкурентоспособността, изграждането на по-интелигентни енергийни системи и развитието на енергийната инфраструктура. Ако трябва да обобщим темата на днешното заседание, тя се свежда до изграждането на европейски вътрешен пазар на енергия. В рамките на подобен пазар е по-лесно да се установи конкуренция. В условията на националните економики много често се наблюдават монополни структури в областта на енергетиката. Това обаче не е така на един вътрешен европейски пазар. Вътрешният пазар обославя и необходимостта от мащабни инвестиции, т.е. държавите членки трябва да обединят усилията си да създадат мрежи. И на последно място, но не и по значение, ще засегна интелигентните енергийни системи. В тази област трябва да развиваме научно-изследователската дейност така че системно да подобрим, да усъвършенстваме енергийните доставки в Европа. Преди година съвместно с Жак Делор предложих да се създаде така наречената Европейска енергийна общност. За създаването на тази структура в никакъв случай не са необходими промени в договорите. Целта на една такава структура е под една обща шапка да се разработят мерки за прилагане на механизмите на европейската солидарност. Абсолютно необходимо е да се създаде Европейска енергийна общност, тъй като Европейският съюз в размер от 55% зависи от доставки на енергия от трети страни. Би било много по-лесно да сключваме договори с такива трети страни, ако действаме в рамката на Европейската енергийна общност. Така ще можем да застанем на много по-твърда позиция в рамките на преговорите. Ще ни бъде и по-лесно съвместно да изградим конкурентоспособен енергиен пазар, както и да постигнем намаляване на разходите. Това ще е от полза както за доставчиците, така и за потребителите на енергия. Ще ни е по-лесно да развиваме научно-изследователска дейност в областта на енергийната ефективност и действията в областта на климата. Ето това са основните идеи на Европейската енергийна общност. В една резолюция на тази тема Европейският парламент призова Европейската комисия и държавите членки да придадат конкретен облик на тази идея. Повтарям още веднъж, Европейската енергийна общност не представлява организация, сдружение, в никакъв случай за създаването и не са необходими промени в договорите. Тя е една обща рамка за оптимиране на снабдяването с енергия. Ще говорим и за конкретни проекти, като например изграждането на енергийни коридори. Ще говорим за решения на местно равнище, например на ниво общини. По темата за енергийните коридори. Двамата най-големи играчи в областта на енергетиката ясно ни показаха, че Европейският съюз трябва да действа спрямо принципа на солидарността. Сърдечно приветствам, с добре дошъл, извинете, поздравявам министър председателя на Унгария Виктор Орбан, който възнамерява да създаде такъв енергиен коридор в Балтийско море. Ще се върна на един проект, който ние двамата разработихме преди 10 години. Тогава аз бях министър-председател на Република Полша, а господин Орбан упражняваше първия си мандат като министър-председател на Унгария. Говорихме за газопровода на Буко, както и за енергийния пръстен, в региона на Балтийско море. Ще опомена и така наречената микроскала. Тя визира слънчевата енергия, ветрените паркове, възобновяването на съществуващите енергийни инфраструктури. На ниво Европейски съюз трябва да се стремим към общи решения, така ще улесним и действията си в тази област. Тук в Европейския парламент работи група депутати, които обсъждат въпроси, свързани с енергийната инфраструктура на градовете и общините. Накрая ми позволете да помоля всички колеги, ако желаят да се свържат със своите правителствени ръководители, с колеги от националните парламенти да се опитат да решат проблемите в областта на енергетиката на ниво Европейски съюз. Ако приложим такъв подход, ще ни е много по-лесно да решим и други проблеми в областта на екологията, сигурността и поддържането на умерено ниво на цените – вече няма проблем с това да се въведат ниски цени, но те трябва да са и съразмерни и на умерено ниво. Европейската комисия инвестира 4 милиарда евро в енергийни проекти. И възползвайки се от ефекта на лоста, успяхме да осъществим възвръщаемост в размер от 22 милиарда евро. Господин Йотингер, ресорният комисар за областта на енергетиката все още не е сред нас, но искам да го приветствам за неговата ангажираност. Той неведнъж се е обявявал за политическата инициатива за създаване на Европейска енергийна общност. След няколко седмици ще бъде публикувана многогодишната финансова перспектива на Европейския съюз след 2013 година. В нея трябва да залегнат стратегическите програми за областта на енергетиката. А самият имах честа преди три години и половина да докладвам тук в този парламент по тази тема. Много е важно подобни програми да получават средства от бюджета на Европейския съюз. Това очакваме от комисията и от съвета. Това наше очакване съвпада и с очакванията на европейските граждани. Уважаеми членове на националните парламенти, Нека ви уверя, че Европейският парламент винаги е бил заинтересован от това активно да допринася за решаването на проблемите в областта на енергетиката, както на ниво Европейски съюз, така и на ниво държави членки. Не бива да оставяме нито една държава членка да се справя с тези проблеми сама. Трябва да премахнем така наречените енергийни острови, белите петна на картата на европейския континент. В миналото опитът ни сочи, че механизмът на солидарността винаги е допринасял за много добри резултати. Трябва да го приложим и към областта на енергетиката. Благодаря ви за това, че се отзовахте на поканата ни и че проявявате смелост да участвате в една толкова важна дискусия. Президент господин председател Бузък. Позволете от името на всички колеги от Европейския парламент, от националните парламенти да благодаря на всички. Първо за това, че гостуваме на парламента във връзка с тази конференция и освен това е, ние знаем, че президент на Европейския парламент има много задачи. Това, че намерихте време да ни приветствате днес тук и преди всичко гостите от националните парламенти, показва, че сътрудничеството с европейските парламенти е много важно за вас и че темата за енергетиката, както подчертахте току-що, е от е, много голямо значение за вас. Благодаря ви много за това, че а, е, сте тук че а, намерихте време да приветствате колегите и да откриете заседанието. Ще, позв... ще си позволя да направя това сега от мое име, от името като председател на комисията ИТРЕ. Бих, бих искал да приветствам колегите от националните парламенти, господин а, Кувач, който е заместник а, държавен секретар в унгарското правителство по въпросите на енергетиката, който представлява унгарското председателство и с това съвета на Европейския съюз бих искал да приветствам господин Филип Клодес, който а, е тук, който е генерален а, директор, който а, представлява, а, замества комисаря Етингер, който бе възпрепятстван днес. И на последно, но не последно по важност място искам да приветствам моя колега а, господин Коган, който е председател на комисията по а, економия, технологии и така нататък. Първо бих искал да му дам думата, защото бихме искали да ръководим това заседание съвместно. Сега сте вие, заповядайте. Благодаря много. За мен е голяма радост да участвам в тази среща, която се случва точно сега по време на унгарското председателство. От началото на унгарското председателство ние винаги сме придавали голяма роля на темата за енергетиката. За нас това е важен тематичен акцент и ние се надяваме това да не е била просто една тема наред с други по време на а, срещите. Това е тема, която считаме за особено важна. Особено важно е, че стана ясно, че в тази област се налага да се изгради до 2014 година единен вътрешен пазар в областта на енергетиката, на гъста. Това е много важен резултат и аз много се радвам, че се правят опити да се намерят средства – темата днес може да е свързана с това какви аргументи възнамеряваме ние да приведем, за да намерим средства за разработване на енергийна инфраструктура, за енергийни коридори. Всичко това са важни, изключително важни теми в контекста на днешната среща. Благодаря ви, че толкова пълна е залата. Сигурен съм, че ще постигнем конкретни резултати. По-късно ще ви представя нашата позиция. Сега ви връщам думата, господин председател. Благодаря много. Превод е предвиден на много езици. И с това директно преминавам към дневния ред. Трябва да се опитаме да спазим графика днес за да могат да вземат думата различни колеги. Първо давам думата на генералния директор на Генерална дирекция енергетика Филип Ло за неговите уводни думи. Well, uh, thank you for this invitation. тласък на създаването на по-интегрирана, е, взаимосвързана инфраструктура в Европа, защото тя е от жизнено значение за този пазар в Европа. Ако търсим економика базирана на възобновяеми източници, а не на изкопаеми горива, повече да се произвежда енергия на местно ниво за местното потребление, трябва да се модернизира инфраструктурата и да се създадат условия, при които търговията на енергия да бъде достатъчно свободна, за да бъде ефективен пазар. Тоест трябва да има и регламентиране и е, взаимовръзка на инфраструктурата също така и да има пътища за доставки извън Европейския съюз, което за нас вътре в Европейския съюз е необходимо. Също така е важно и законодателството. Целта на законодателството в Европа, на законите в Европа не е да създава проблеми, а да създава възможности да има газопроводи, електропроводи, да се създава конкуренция, но да бъдат отворени пазарите и за нови компании ако оставим инфраструктурата само в ръка, на ръцете на доминиращи предприятия, ще имаме проблеми. Т.е. трябва да създадем достатъчно независимост и в инвестициите, и в интересите а, е, за доставка на енергия и инфраструктура. Това беше пакета за, ене... от законодателство за енергетика, който се прилага в момента с помощта на страните членки. Те трябва да транспонират тези разпоредби в националното си законодателство. А новата агенция в Любляна, която е създадена за да решава техническите подробности за доставка и търговия на газ и енергия трансгранично, т.е. как да се използват ефективно енергийните мрежи, дали сте в е, Бриндизи или в Порто или в Талин, да можете да продавате и купувате газ, е, така както това се случва с нефта на световно ниво, именно това ще даде възможност за гъвкавост и най-добри цени в Европа. Не очакваме цените на енергията в Европа да паднат, защото енергията става все по- рядка суровина, но трябва да търсим ефективност на доставките. Новата агенция координира работата на 27-те национални оператори за прилагане на новото законодателство. Има около 100 е, оператори на преносими системи които са включени в разработването на една инфраструктура, която надяваме се ще даде възможност да има конкуренция и сигурност на доставките. Няколко примера за проектите за инфраструктура, които са от ключово значение за конкурентоспособността на всички наши страни. Мрежи за ветрена енергия в е, открито море, в северно море, свързани с основните потребителски центрове в енергия, диверсифициране на източниците на доставки на газ, така че да не разчитаме само на един източник, т.е. коридора изток-запад, а да търсим доставки и от е, юго-исток. Разработване на връзки за електро системи от север към юг, интегриране на балтийските пазари на електричество и газ, интегриране на Централна и Източна Европа и разбира се, основно, необходимостта да се разработят интелигентни мрежи. Така че да се осигури стабилна доставка както на домакинствата, така и на индустрията на енергия на най-конкурентни цени. И нещо, което отключва значение за всяка страна и както за националната политика, така и за европейската политика. Енергията трябва да се разходва ефективно ако можем да направим така, че потребителите да използват по рационална енергията, да имат информация, така че да могат да изберат най-добрия източник на електричество или други енергии за тях, това е изключително важно. Разработването на инфраструктурата. Там има много предизвикателства. Националните регулатори като едно, те пари, за да работят за националните интереси. Но има много проекти, които са от европейски интерес. И тогава инвеститорите на национално ниво могат да се обръщат в, в друга страна. И в такъв смисъл има абсолютна нужда регулаторите да имат съгласие по бъдещите мерки, да дадат възможност на инвеститорите да извличат печалба от това, че ще инвестират в нови, нова инфраструктура. После, процедурите. 10-12 години отиват в Европа, за да се създаде нещо, да се проектира и да влезе в действие. Било то електропровод или инсталации за съхранение на е, енергия. Проблемите, както каза и председател, господин председателят Булзек, са толкова ключови относно доставките на енергетика в Европа и времето, с което разполагаме да направим инвестиции за сигурност на доставките и за конкурентна способност е толкова кротко, кратко, че в близките 10-12 години трябва да направим много. Трябва да намерим начин да уеднаквим процедурите, да откриваме положителните и отрицателните страни на проектите и съответно да свеждаме тези резултати на местно ниво, за да знаят те дали има смисъл да ги правят, да намерят альтернативи, които са разумни за тях – Въпрос е, можем ли този срок от 10-12 години да го съкратим на 4-5? И накрая въпроса за финансирането. Много от енергийните проекти, които са необходими за осигуряване на доставки на национално ниво, имат отражение и върху цените на енергоносителите. Но има и много проекти, които няма да съществуват, ако няма публично финансиране. Особено, що се отнася до сигурността на доставките. Там трябва да мислим до каква степен европейския бюджет, и националния бюджет могат да бъдат употребени в помощ на тези проекти. Интелигентните мрежи това е ключов елемент от политиката, която цели да бъдат, да бъдат во и търсенето, и предлагането. Домакинствата трябва да могат да използват електри... електричество, което да е благоприятно за тях. Страните трябва да направят така, че да осигуряват благоприятни условия за ползване на енергия, но също така да има възможности да се економисва тази енергия. С помощта на Европейския парламент в комисията се опитваме да формулираме пътна карта за това къде, какво трябва да постигнем до 2050 година. Смятам, че до ноември тази година ще успеем да направим тази карта. Благодаря, господин председател. Много ви благодаря най-сърдечно за тези уводни думи. Аз бих искал да дам думата на съвета и да дам възможност на унгарското председателство да кажат няколко уводни думи, затова давам думата на господин министър Ковач. Уважаеми господин председател Бузък, уважаеми генерален директор, Микрофонът работи. Можете да ме чуете, нали? Да ме чувате. Уважаеми а, господин президент Пузек, уважаеми господин генерален директор, уважаеми гости от национални парламенти, дами и господа, за мен е голямо удоволствие да представлявам унгарското председателство сред вас. Темата, включена в дневния ред днес, е в тясно, в тесен синхрон с темите на нашето председателство, особено що се отнася до разработването на енергийна инфраструктура. Затова нека обърна внимание на някои неща, направени от нашето председателство и да ви запозная с останалите е, задачи за останалите няколко седмици от нашето председателство. Както вече бе подчертано от мнозина, енергетиката е едно от най-сериозните предизвикателства в днешния ден. За да гарантираме едно добро економическо развитие на национална сигурност, ние трябва да подобрим сигурността на енергийните доставки и конкурентоспособността на европейската економика, е, като същевременно опазваме една устойчива околна среда. Унгарското председателство осъзнава тези предизвикателства и, и, ги сла, и ги е сложило много високо в нашия дневен ред. Ние бихме искали да допринесем за устойчивостта, сигурността, безопасността и интегриран енергиен пазар. Всичко това се превърна в една успешна задача и ние дадохме своя принос. Е, що се отнася до устойчивостта, Унгария а, е, искаше да продължи по разработването на средносрочна и дългосрочна енергийна стратегия и а, това бе подкрепено от заседание на Европейския съвет на 4 февруари, на който държавите членки заявиха своята готовност за даване на сериозен принос до 2014 година в това отношение. Ние знаем, че нито една държава членка не бива да бъде изолирана от този пазар след 2015 година. Освен това, съветът подчерта необходимостта от по-добра енергийна ефективност и външни отношения. Ние осъзнахме това като момент от ключово значение за да постигнем целите на стратегия Европа 2020. С оглед на целите на Европейския съвет ние е, възнамеряваме да приемем заключение на съвета по стратегията, с което всъщност успяхме Енергийният съвет на 24 февруари потвърди резултатите и приоритетите поставени от Европейския съвет. Що се отнася до дългосрочната стратегия, унгарското председателство предлага да започне дискусии по пътната карта 20, 2050 година, което бе основна тема на срещата на министрите в Гъделю в началото на този месец. Смятаме, че дискусията ще даде голям тласък на финализиране на съответните разговори в комисията. Що се отнася до устойчивостта, ние възнамеряваме да разгледаме преразгледания вариант на плана за енергийна ефективност. На 10 юни, по време на съвета на енергийните министри, ние възнамеряваме да приемем заключения на съвета, свързани с сигурността и безопасността. Унгарското председателство възнамерява да обсъди съобщението на Комисията за външни отношения в областта на енергийната политика, също така състоянието на нещата в областта на сигурността, на производство на добив на газ и на петрол в, платформи, в платформи близо до бреговете на Съюза. Що се отнася до целите за интегриран пазар. Една от целите на председателството е да се постигне споразумение по регламента за а, интегриране на енергийните пазари. А, ние възнамеряваме на след 10 юни на съвета да постигнем а, споразумение и с оглед на стартиращия триалог между комисията, а, съвета и парламента. Предлагаме да се проведат свободна дискусия на 15, 23 и 29 юни. Очакваме одобрение от парламента през септември. Въпросите, свързани с енергийните инфраструктурни системи, които са основен момент в днешната съвместна среща, може би ще бъдат една от най-важните точки в нашия дневен ред. И това не е изненадващо. Европейската енергийна стратегия от 2011 до 2020 година ще обърнат внимание най-вече на, разработ... на развитието на енергийните а, структури. Ние възнамеряваме да преодолеем изолацията на отделни държави членки от, от енергийния пазар. Освен това, министрите одобриха съобщение във връзка с, с съответните приоритети в тази област. Комисията а, свика а, работна група на високо равнище а, за страните от Централна и Източна Европа, за да се идентифицират нуждите на инфраструктурите в региона и да се създаде добре функционираща връзка между севера и юга. Унгарското председателство даде своя принос за развитието на инфраструктурата, организирайки сътрудничество с комисията, организирайки конференция на високо равнище преди около седмица. Освен това, бяха призовани представители на заинтересованите страни, за да се обсъдят основните предизвикателства и възможните решения за проблеми, свързани с енергийната инфраструктура. Чрез е, изключителната презентация всъщност е, ние е, получихме информация за инфраструктура, възможности за финансиране на проекти и така нататък. Благодаря ви за възможността да участват в тази съвместна среща между Европейския парламент и националните парламенти по тема как да подобрим доставките на енергия. Ще продължа да следя а, интересната дискусия за енергийни коридори и интелигентни енергийни системи. Унгарското председателство смята тази тема и особено разработването на енергийна инфраструктура за много важен момент – за създаване и така, гарантиране на едно много по-екологично и сигурно бъдеще на Европейския съюз. Благодаря ви за внимание. Благодаря сърдечно на господин Ковач. И позволете ми да се възползвам още веднъж от възможността да благодаря на всички вас, че се отзовахте на поканата ви. Благодаря най-вече на унгарското председателство за това, че пое инициативата за организирането на днешното заседание. Инициативата е не само на унгарското председателство, но и на унгарското национално събрание. Искам да благодаря и на всички колеги, представляващи националните парламенти. Благодаря и на унгарското председателство, за това, че заяви, че сред едни от най-основните му приоритети е осигуряването на достъпна, сигурна енергия, която да е в основата на европейската конкурентоспособност. Не се съмнявам, че и полското председателство ще продължи по този път. Както заявиха представителите на комисията и на унгарското председателство, ние ще продължаваме да изпълняваме функциите си в областта на енергетиката в качеството си на европейски законодатели. Ще работим за осигуряването на сигурността на доставките, за насърчаването на економиите на енергия и на енергийната ефективност, за доизграждането на ВЕИ, за създаването на междусистемни връзки, които са от основно голямо значение за интеграцията на енергийния пазар. Една от най-големите предизвикателства както заяви господин председателят, ще бъде да задоволим потребностите от енергия не само в Европа, но и в световен мащаб, тъй като прогнозите сочат, че потребностите драматично ще нараснат. Какви инструменти можем да използваме, за да покрием тези нарастващи нужди? Отговорност в тази област носят и държавите членки – Възможно е в бъдеще да трябва да използваме альтернативни източници на енергия, като например енергия от ядрен синтез. Европейският парламент стартира проект в тази област. Как можем по отношение на цените на енергията да гарантираме, че те са достъпни за граждани не само с среден, но и с нисък размер на дохода? как можем да осигурим достъпност на цените на енергията и за отраслите в промишлеността. Всички тези въпроси са от основно значение. Друго предизвикателство се състои в това да се разреши противоречието между политическата цел за повишаване дела на възобновяемите енергийни източници и нормативната рамка в областта на екологията. Основният въпрос е как да доставим на крайния потребител големи количества енергия от ветрени мощности, как да осигурим капацитети за съхраняване на произведената енергия. Всички тези дейности в областта на ВЕИ се отразяват върху околната среда и трябва да се постигне баланс между възобновяемите енергийни източници и опазването на околната среда. Това въжи и за други области, като например биомасата и със сигурност е в програмата на всички държави членки. Още едно предизвикателство е осигуряването на достатъчни средства за научно-изследователската и развойна дейност с цел намаляване потреблението на енергия. Вече упоменахме, че има огромна потребност от финансиране. Във връзка с това е важно да се вземат правилните средно и дългосрочни решения, така че да се приложат поетапни мерки за създаването на интелигентни енергийни системи. Така потребителите ще могат да съгласуват потреблението си с наличността на енергия по мрежата – трябва за тази цел интелигентно да се управляват търсенето и предлагането. От основно значение е изграждането на съответните инфраструктури с оглед повишаването на дела на възобновяемите енергийни източници в общата структура на енергийния баланс, без обаче да се поставят на карта стабилността на доставките и тяхната сигурност. По силата на договора от Лисабон разполагаме с възможност за засилване на ролята на националните парламенти на ниво Европейски съюз. Същевременно, също по силата на договора, Европейският парламент е заема централна роля в законодателната дейност на Европейския съюз. Член 94 от договора визира именно областта на енергетиката. В рамките на обикновената законодателна процедура Европейският парламент изпълнява функцията на съзаконодател в тази област. През едните години в областта на енергетиката със сигурност ще сме изправени пред много предизвикателства. Ще трябва тясно да си сътрудничим не само с националните правителства, но и с националните парламенти. Със сигурност въпросът за субсидиарността трябва да бъде взет на сериозно. Трябва да действаме не само съвместно, но и да се съобразяваме с принципа на субсидиарност. Това е важно за нашите граждани. Нека ви разкажа накратко за нашата комисия. Тя има 55 членове. Работим в областта на сигурността на енергийните доставки, насърчаване на економиите на енергия, насърчаването на междусистемните връзки, както и за мерки за интегриране на енергийния пазар. В рамките на настоящия парламентарен мандат нашата комисия играе важна роля – пари приемането на законодателство за осигуряване на сигурността на доставките на газ. Допринесохме също така и за предоставянето на финансови средства от бюджета на Съюза за проекти в областта на енергетиката. В момента работим за постигане на прозрачност на енергийния пазар, най-вече с оглед на образуването на разумни за потребителите цени. В качеството си на парламентарна комисия посочихме необходимостта от предприемането на стъпки за повишаване на енергийната ефективност с 20%, както и за изграждането на енергийно ефективна економика до 2050 година. И миналата година колегата Коларска-Бубинска излезе с доклад за нова енергийна стратегия на Европейския съюз до 2020 година. В него тя посочва необходимостта от по-дългосрочни, по-амбициозни цели за намаляване на емисиите от въглероден двуокис, както и от разработването на средносрочни и дългосрочни планове. Диверсифицирането на източниците на енергия и сигурността на доставките ще продължават да бъдат на дневния ни ред. Състоя се разискване за енергийната инфраструктура. Тогава ни гостува ресорният комисар, който внесе значителен принос в разискването. Обсъдихме различните приоритети. Вероятно, окончателното решение ще бъде взето в пленарната зала през юни. Тогава ще говорим и за улесняването на инвестициите. Модернизирането също е една много важна стъпка, която предстои. Нашата комисия ще участва в разработването на идеи за нов законодателен пакет в областта на енергийната инфраструктура, вероятно комисията ще излезе със свое предложение през октомври тази година. Виждате, че Работата ни обхваща много широк диапазон от дейности. Те нараснаха в последно време. Разбира се, трябва да си поставяме амбициозни цели, но трябва и да подхождаме по-предпазливо. Трябва да сме реалистични. Необходимо е да изградим енергийна политика, която се основава на сигурност на доставките, устойчивост на източниците и разумни цени. Във връзка с това наистина съм благодарен за това, че днес имаме възможност, освен обичайните форуми, в които обсъждаме подобни проблеми, да разговаряме и с колеги от националните парламенти. С това Веднага ще дам думата на колегата Антал Роган. Той ще направи изявление от името на Комисията по въпросите на економиката, информационните технологии на Унгарския парламент. Благодаря много, господин председател, че ми давате думата. Уважаеми колеги от Европейския парламент, от националните парламенти, първата тема днес е въпросът за енергийните коридори. Аз ще огранича своето изказване върху това. Първо бих искал да припомня на всички двата случая, в които руско-украинският е, диспут показа колко уязвима е Европа по отношение на сигурността на енергийните доставки. Така че една от най-важните цели, свързана с енергийната стратегия, е премахването на зависимостта. В началото на унгарското председателство на 4 февруари бе взето решение да се постигне това след 2015 година няма държава, която да е изолирана от доставките на газ и електрическа енергия. На множество форуми под най-различна форма до сега бе обсъждана темата за различни коридори, но темата за северно-южния коридор е също от голямо значение. Осъществяването на този план респективно източния и южния коридор са също от голямо значение. Те трябва да бъдат разширени. В това отношение се нуждаем от сериозни инвестиции. Инвестиции, които за които се нуждаем от много средства. Що се отнася до финансирането, един от най-важните въпроси е използването на общностни средства – по-голямата част от е, енергийните инфраструктури е, или по отношение на инвестиции в тях, трябва да не забравяме, че ние очакваме приходи и печалба. Когато формулираме стратегическите цели, е, трябва да ги изразяваме по много ясен начин, времено да казваме, че са необходими общностни средства. Основната цел – а, при тези инвестиции е да, да се постигне мрежа, да се постигне връзка. Това не е възможно без а, общностни средства. Парламентът, комисията разполагат с цял спектър от възможности. Трябва да се подберат онези стратегически инвестиции, които могат и следва да бъдат реализирани в кратки срокове, за да бъдат изградени връзки във всички посоки. Разбира се, има времеви ограничения и цялата тази скала не може да бъде а, осъществена в рамките на 15 години. И затова тук е от основно значение да се определят приоритети. При финансирането на тези проекти става дума само за средства, които идват от държавите членки от Европейския съюз, но това няма да е възможно без участие на пазара, без участие на економическите оператори. Въпросът е кой ще а, носи разходите. Ясно е, че това ще бъде потребителят, клиентът. А, за клиента и за потребителят а, от основно значение са основните а, европейски правила – трябва да се осъществи а, един анализ на разходите и ползите, които, който да бъде извършен в а, съответния национален а, и съюзен контекст, а, така че а, основката да е добра. Не може да си представим а, без никакъв контрол тези разходи да бъдат прехвърлени на гърба на потребителя. Така че става дума за а, премахване на зависимостта, за ефективни стратегии и в това отношение трябва по такъв начин да си набавим средствата, че платимостта на разходите да е нещо, което никога да не бъде забравено. Това може да бъде осъществено чрез регулация. Именно за това а, се нуждаем от а, а, компенсиране а, на интересите между експлуатиращите мрежата и ползващите я. Разходите, разбира се, трябва да бъдат разглеждани в национален контекст, но и в европейски. Аз, разбира се, съм наясно, че разпределението на разходите трябва да се осъществява на пазарен принцип. Е, разбира се, обаче, не бива да забравяме, че става дума за инвестиции в огромен размер – при които а, няма как да се избегне ролята на регулаторите. Когато говорим за регулиране на енергийните пазари, обаче, е важно да се отбележи, че те трябва в дългосрочен, че трябва да създаваме дългосрочни правила, които да са същевременно прозрачни. И то не само на национално, но и на съюзно ниво подобни мероприятия като днешното трябва винаги да имат предвид а, този аспект и трябва да продължаваме през идните години да а, поддържаме а, тази важна, това важно разсъждение. Що се отнася до важната тема за енергийните коридори, сега въобще не бих искал да се спирам на други въпроси, по-късно ще имаме възможност за това но просто исках да ви представя няколко принципни а, идеи в тази връзка и ви давам обратно думата, господин председател. Много ви благодаря. С това приключихме а, тази част от нашето мероприятие, което включваше уводни думи. сега започваме дебата. Ще помоля а, колегата да поеме ръководството на тази част господин Роган. Благодаря много. Искам да ви обърна внимание на това, че сега започваме а, с първия кръг а, на нашата дискусия, а, чиято основна тема ще бъдат енергийните коридори. Има две основни правила, на които искам да обърна внимание на всички. Първо, всеки от вас разполага с 3 минути, за да изрази своето становище и съответно винаги по двама членове на национален парламент ще получават думата, а след това един член на Европейския парламент. Мисля, че всички познават процедурата синя карта. Може би не мнозина от вас ще използва тази възможност, но разбира се, имате възможност да го направите. Ако желаете да го направите, ние ви даваме тази възможност. Около 15-20 минути закъсняхме с нашия дебат. Затова ви предлагаме да съкратим кафе паузата, да няма такава, което означава, че първата фаза ще е до 16.30, а след това някой друг ще поеме председателството за следващия тур. Сега Франческо Казоли, съгласно моя списък, е първия говорител от името на Италианския национален парламент. Давам му думата. Си, благодаря, господин председател. От името на Италианският сенат също ви благодаря. Считам, че е много важно да се продължи с общностните ангажименти за сигурност на енергийните доставки, а също да се продължи и трансграничния обмен на енергия. Нашата страна винаги работи за създаване на дипломатически и физически връзки между страните, за да има и разнообразяване на източниците на енергийни доставки. Така че ние сме отворени и готови да подкрепяме усилията на европейско ниво. Също, ако мога да коментирам, трябва да се продължи с усилията за съвместно управляване на националните системи, защото има общи коридори, но надзор от страна на страните е прекалено голям. Господин Кранер от Френският парламент. Благодаря. Ние сме за това да има взаимовръзки между мрежите, това е един много добър начин за оптимизиране на ресурсите и за осигуряване на сигурност на доставките за различните страни. А също така смятаме, че е изключително важно да се види какво допренася всяка страна за изпълнение на европейските ангажименти по отношение на опазване на околната среда. Също така трябва да търсим разширяване на източните на доставки, за да не зависим единствено от едни източници, а и да модернизираме нашите мрежи. Има един момент, който вие подчертахте, е, че е много необходимо да има солидарност между нашите страни. Второ, интелигентните мрежи. Те са основен компонент за разумно управление на мрежите, които работят и с възстановяеми, е, с енергия от възстановяеми източници. И накрая е, бих искал да засегна още една тема. Това е, е подкрепата на научните изследвания – вие говорихте по този въпрос и е изключително важно да си обединим усилията в това отношение, защото енергетиката е стратегически сектор за нашето бъдеще и Европа трябва да бъде максимално амбициозна в такъв смисъл. Благодаря. Благодаря много. Допусна грешка, казва председателят. Забелязах, забравих да дам думата на господин Андреш Ороцки, който а, трябваше да държи уводно слово в този дебат. Затова той ще получи думата сега. След това госпожа Нибля от Европейския парламент. Надявам се да не съм а, наранил никой. Къде? Господин Бузък, господин председател, уважаеми държавни секретари, Преждеговорившите представиха основите на дебата. Не бих а, искал да повтарям а, нищо, което вече бе казано. Все пак искам да отбележа, че онова, което а, бе решено от Европейския съвет през 2007 година, бе важна област. Днес отново а, се занимаваме с една важна тема, касаеща осъществяването на енергийните коридори. Опитваме се да проведем а, консултации, съвещания а, и да подходим към темата от практическо и теоретично естество. А, онова, което бе решено през ноември 2010 година, става дума за стратегията енер... енергетика 2020, разширяването на мрежата, в този документ се отправя призив за качествен скок и промяна. Тази промяна е задължителна. По този начин може да се стигне до инфраструктура, която гарантира, която е в състояние да гарантира сигурността на доставките. Сигурността на доставките е един от най-важните въпроси в индустриалните общества – президента Роган преди малко спомена, че Унгария до сега е трябвало да, така, да натрупа отрицателен опит в това отношение. За съжаление, гражданите са имали многократно нещастието да усетят нестабилната ситуация по отношение на енергийните доставки. И това, разбира се, се отразява на цялата економика. Именно поради това ние трябва да изхождаме от това, че държавите членки не могат да се примирят с, създаването на собствена енергийна сигурност. Те трябва а, да вървят по посока създаване сигурност на доставките за целия Европейски съюз, защото проблемите не се спират пред границите на отделните страни. Ние трябва да използваме предимствата на единния вътрешен пазар. И затова е важно да, се, да продължим да доразвиваме съществуващите вече мрежи. Най-важното тук е да се създават взаимовръзки между коридорите, трансгранични връзки. Разбира се, трябва да строим и нови коридори. Става дума за въпрос, свързан с конкурентноспособността, интелигентни мрежи, които са а, ефективни, които дават възможност за потенциални економии и които са в състояние да да съхраняват възобновяеми енергии и да ги а, трансферират до потребителите. През последните години а, осъзнахме, че не липсват идеи и проекти. Преждеговорившите отбелязаха вече, че в това отношение трябва да бъде разработена една широко обхватна съвместна стратегия, да разработим система, която да включва различни проекти. Държавите членки трябва да осъзнаят, че енергийната сигурност не означава а, нищо повече, освен. Всъщност не означава а, насърчаване на конкуренцията между държавите членки. Напротив, отново се налага да потвърдим че нашата, че взаимовръзката, консенсуса между държавите членки е от основно значение. И нека не забравяме какво реши Европейския съвет на 4 февруари по въпросите свързани с енергетиката. В тези заключения се постулира, че съвместният съвместния вътрешен пазар за гъста, нефта, и електрическата енергия трябва да бъде завършен и че трябва да бъде намалена зависимостта на Европейския съюз по енергийните въпроси. Напомням това, което каза президента Бузек. Необходимо е да се постигне ситуация, в която да не се допускат енергийни острови в Европейския съюз. Трябва да бъдат премахнати тесните места, да се премахнат а, глухите улици, така да се каже, а, и ситуациите, а, при които а, няма продължение на проектите и намеренията. Така че системите да бъдат запазени, да не се стига до ситуации, в които държавите са изправени предположение, в което нямат никакъв избор, подобно на ситуацията през 2009 година. Държавните и правителствените глави одобриха и идентифицираха редица проекти, които са важни за Европейския съюз. Например, уста или мрежата Северна-Южна и Европа, също така Централна и Източна Европа, необходимостта от изграждане на газопроводи и електропроводи. Унгария направи важни крачки в тази посока. Например, на унгарско-румънската и унгарско-хрватската граница ще бъдат изградени интерконектори. Между Унгария и Словакия е изграден такъв също, който ще бъде част от северно-южния коридор – между правителствата на двете страни бе сключен и договор а, в тази връзка. Има а, редица други въпроси, които все още не са намерили отговор в Европейския съюз. Няколко примери. Газопровода на Бука, а, Южния поток, Саутстрим и връзката между тези два проекта. Искам да отбележа, че двата газопровода не бива да бъдат разглеждани като конкурентни помежду си. А, всичко това трябва да се отразява в, а, върху цените на гъста. Връзката между Турция, Гърция, ще се създаде всъщност връзка между Турция, Гърция и Италия. Това би могла да бъде а, взаимовръзката и а, нещо, което ще помогне да се преодолеят проблемите. Друг проект, включването на Азербайджан, Грузия, Армения, ще бъде също допълнение към проекта на Буко и един подрегионален проект. Този, тези междусистемни връзки са един пример за съвместна работа в духа на стабилни енергийни доставки. Унгарско-румънската междусистемна връзка, например, а, дава възможност за достъп до а, енергийни източници в Каспийския регион. Уважаеми колеги, както вече бе обявено, енергийната а, инфраструктура и изграждането между системни връзки е свързано с одобряването на проекти, финансирането им, разрешителните, трансграничното сътрудничество трябва а, да станат по-прозрачни, защото това ще повиши приемането на проектите сред обществеността и ускорява реализацията на проектите. Разбира се, въпросът за финансирането е а, много а, деликатна тема. А, възвръщаемостта на инвестициите, очакваните приходи и печалби, решенията, които трябва да се вземат, прогнозите, които трябва да бъдат направени по отношение на това каква част от средствата ще бъдат е, предоставени от държавите членки, каква е, на съюзно ниво. А, времето ни притиска, защото, както вече бе споменато, е, периода трябва да бъде, да бъде намален от 12 на 4 години или на подобен период – ние парламентаристите винаги даваме своя принос за консенсуса между нашите страни. Затова за мен е голяма радост, че в едно съвместно мероприятие между Европейския парламент и а, Унгарския парламент и други национални парламенти имаме възможност да проведем този дебат. С голям интерес очаквам нашата дискусия и съм сигурен, че в края на деня ще а, бъдем по-осведомени по темата и нашите гледни точки ще, бъдат, ще се доближат. Благодаря ви. Сега госпожа Ниблер има думата, член на Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Ще се възползвам от е, възможността да се обърна към колегите от националните парламенти с пряко изявление да им поставя три въпроса които се свеждат до това, доколко държавите членки ни позволяват да провеждаме общоевропейска енергийна политика. Първият ми въпрос е свързан с вътрешния пазар на енергия. Ясно е, че трябва да се изгради мрежова инфраструктура. В момента все още липсват необходимите за изграждането на общия енергиен пазар между системни връзки. Факт е обаче, че все повече държави членки изолират своите системи затова искам да запитам колегите от националните парламенти доколко са готови на национално равнище да отворят своите пазари и така да направят още една стъпка към изграждането на общоевропейски енергиен пазар. Вторият ми въпрос е свързан с възобновяемите енергийни източници. Нашият ресорен комисар господин Йотингер изложи доста смели идеи в посока създаването на общоевропейски механизми за използване на вятърната и слънчевата енергия, най-вече в Южна Европа. В Германия би било същинска революция да се правят стъпки в тази посока. Бих помолила колегите от националните парламенти в рамките на разискванията на ниво национален парламент да вземат предвид и европейската гледна точка и да си отговорят на въпроса колко Европа ни е необходима в тази област. Третият ми въпрос е свързан с Фукушима. Със сигурност сте обсъждали проблема в националните парламенти. Обсъждахме го и тук. Комисар Йотингер извърши чудесна работа в това отношение. Той заяви, че трябва да се извършат така наречените стрес-тестове на всички АЕЦ в Европа, за да се разработят общоевропейски стандарти за безопасност на ядрените реактори. Ние ще подкрепим комисар Йотингер в тези негови усилия. Бих ви помолила да поставите тази тема на дневния ред и на вашите парламенти и най-настойчиво да изискате от правителствата си да подкрепят Европейския парламент в това отношение. Така ще можем да въведем широко обхватен пакет за стандартите за безопасност на ядрените реактори както и да въведем принципа на проверки на четири очи. Призовавам ви да проведете разисквания по тази тема в националните си парламенти, отново с оглед на това доколко и къде може да се намеси Европейският съюз в тези области на политика, за да допринесе и за интересите на гражданите. Председателят, благодаря ви. Филипо Бубико е следващият ни оратор от името на Италианския парламент. Благодаря. Искам веднага да заявя, че според мен госпожа... коментарите на госпожа Ниблер са много важни. Важни е Европейския парламент да обсъжда тези неща, но важно е тези неща да се обсъждат и в националните парламенти. А, що се отнася до енергийните коридори, темата, която обсъждаме днес, искам да кажа, че ние трябва да започнем с основните въпроси. Коридорите са за това, че да осигурят по-добро функциониране на вътрешния пазар. Така ли е? Или по-скоро се движим към по-голяма зависимост? Вътрешния енергиен пазар трябва да бъде достатъчно добре действащ. Факт е, че може да има полза за гражданите и за економиката, но трябва да се изпълняват изискванията за ефективност и енергията, която се произвежда, да бъде достатъчно разнообразна. Мрежите трябва да бъдат неутрални, преносните мрежи, взаимосвързаните инфраструктури също. Това е важно, за да се осигури нормалното функциониране на националните пазари. Но за да се постигне това, трябва да има по-добри разпоредби, по-стриктни правила, националните оператори и европейските органи трябва да имат и по-добра репутация, да имат и повече правомощия. Трябва да има правила за хармонизиране на техническите е, стандарти и спецификации, за да могат е, да функционират е, енергийните мрежи в един общ вътрешен пазар. Смятам, че всички сме съгласни относно това колко важен е този въпрос, колко е важно той да се решава по един стратегически начин. Райнер благодаря ви. Следващият ни оратор е господин Райнер Видмер от Австрия. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, енергетиката със сигурност е тема, която занимава националните парламенти също толкова, колкото и европейския. Всеки трябва да работи там, където се справя добре. Госпожа Ниблер вече напомни за фотоволтечните инсталации за соларната терми, термия, с които се използва слънчевата енергия в Южна Европа. Много важна е и темата за мрежите и за междусистемните връзки, така че да се премахне зависимостта от вноските. Но не трябва да се създават нови мрежови инфраструктури само за да се увеличи зависимостта ни от носа на изкопаеми горива, като например въглища. Трябва да предотвратим и загубата на работни места. Темата за газопровода на Буко е табу в Австрия. Тя се обсъжда много оживено. Необходим ли е ни е наистина този газопровод или трябва да заложим много повече на възобновяемите енергийни източници? не бе засегната една тема, въпреки че изложенията до момента бяха много добри. Говорихме за научно-изследователската дейност, за енергийната ефективност, за възобновяемите енергийни източници. Никой не упомена обаче, че трябва да спечелим доверието на европейските граждани. Гражданите трябва да повярват, че Европа в средносрочен и дългосрочен план може сама да осигурява доставките си на енергията. Друг спорен въпрос е постепенното извеждане от експлоатация на АЕЦ. Ще ви дам за пример Франция, където делът на електроенергията от АЕЦ е 80% от енергийния баланс. Рано или късно обаче трябва да изведем от експлоатация нашите АЕЦ. Фукушима ни отвори нови възможности за това. Ще говоря накратко и за стрес-тестовете. Обявявам се за тях, но единствено ако се извършват от независими органи, от експерти, а не от оператора на инсталацията трябва да се вземат предвид и евентуални терористични нападения. Ако не осигурим всичко това, то ще наливаме вода в мелниците на лобито за АЕЦ. В рамките на изграждането на мрежовата инфраструктура трябва да изграждаме интелигентни мрежи, не да се основаваме на вноса на изкопаеми горива отвън. В Австрия има смисъл да се изграждат мощности за съхраняване на енергия. Можем да внасяме, например, електроенергия, произведена от ветрени паркове в Германия и да я съхраняваме в тези мощности у нас. Завиждаме Германия и за екологичната електроенергия. В Австрия е много силно лобито на газта и все още не сме поели толкова решително в посоката на ВЕИ. Благодаря много. Много интересни мисли ни представихте. Станислав Иван от Польша е следващия говорител. Аз представлявам Сената на Република Полша, ако позволите да ви коригирам. Господин председател, дами и господа, нашето полско разбиране е следното. Множество разнообразни мерки са свързани с подобряването на енергийната инфраструктура. Създаването на така наречените енергийни мостове, например, е нещо много важно. Това на първо място трябва да доведе до подобряване на енергийната ефективност. Защо това е от е, приоритетно значение за нас? Ние сме на мнение, че по този начин не само а, е, можем да подобрим а, е, енергийните доставки на определена страна, но също така да намалим отрицателното въздействие върху околната среда, а, защото подобряването на енергийната ефективност е свързано с намаляване на потребностите от първична енергия, независимо от какви източници, от възобновяеми или от изкопаеми горива. Ако подобря, потребяваме по-малко, тогава можем и да произвеждаме по-малко. Затова енергийната ефективност е от много голямо значение. Смятаме, че концентрацията върху енергийната ефективност може да разкрие пред нас известни шансове за иновативни мерки което не на последно място е от значение от перспективата на европейската политика. Ние подчертаваме също така спецификата на съответните страни и региони и в тази връзка тази специфика е важна при изграждането и на голямата визия, за която говори господин Бузък. Съвместните стратегии. В Централна Европа е на лице необходимостта за междусистемни връзки, за енергийни мостове. Нека спомена два такива проекта. Енергийния мост по посока на Литва и връзката между Полша и Германия. Междувременно има две подобни връзки – потребността от енергия и проводниците от ветрени генератори от Германия към Польша е също нещо много сериозно. В Германия има известни колебания по отношение на тези процеси. Що се отнася до енергийните мостове, те изискват също изграждането на интелигентни мрежи, и по-нататък в този дебат ще се спра на това, когато говорим за а, топлоенергия и за, а, енерги... за интелигентни мрежи. Тези външни връзки трябва да бъдат разглеждани в духа на оптимизация и на международните системи. Това бе споменато днес в различни изказвания във връзка с темата за енергийната сигурност или сигурността на енергийните доставки, но когато говорим за сигурността на вътрешния пазар, тези връзки трябва да са свързани с провеждане на енергия в двете посоки. Благодаря. Благодаря ви. Извинете ме, господин сенатор, че неправилно се обърнах към вас. Пред мен беше а, изписано само името ви. Сега господин Уручев има думата от Европейския парламент. Позволете също така да призова останалите членове на Европейския парламент за по-голяма активност. Председател, нека и аз да поздравя нашите колеги от националните парламенти по тази изключително важна тема за енергийната сигурност на европейските граждани. Всички може би очакват, че аз ще говоря за ядрената енергетика. Няма да говоря за нея, защото би било пристрастно. Но ще говоря за гъста. Наш колега от Австрия каза, че можем с възобновяема енергия да постепенно да започнем да намаляме консумацията на газ. За съжаление, до ден днешен всичките анализи, които съм ги гледал, показват, че употребата на газ в Европа ще се увеличава. И за това има обективни причини. Няма да ги назовавам всичките, но тази, която е изключително важна и е свързана с възобновяемата енергия, е, че трябва системите, енергийните системи да бъдат балансирани. Непостоянството на ВЕИ трябва да бъде балансирано с някакви мощности. И в момента разполагаме само с газови технологии, които позволяват изключително бързо от 0 до 100% да се поема загубата на мощност, най-вече примерно от вятърната енергия. Консумацията на газ най-вероятно ще се увеличи и заради това, че в Европейския съюз някои от страните предприемат мерки за изваждане на ядрени централи от експлоатация. Те също трябва да бъдат заменени с някакви мощности. Затова газовия пазар в Европа ще е изключително важен. Но има ли такъв, има ли добра идея за газов пазар? Какво имаме в момента? Единствено увеличаване на връзките, технологичните връзки с Русия. Имаме Северен поток, имаме Южен поток, които са изключително огромни като капацитет за пренос. Имаме Южен коридор, който е примерно на половината, даже на една трета от тези капацитети. Тоест, това предполага едни изключително дългосрочни договори. Такива договори обаче са в противоречие с пазарната логика. Как ще създадем пазар в Европейския съюз? В тази връзка се обръщам и към колегите, и към президиума. Защо LNG терминалите, които представляват реално създаване на спот пазари, реално създаване на условия за пазар в газовата сфера, са толкова слабо застъпени и в Европейската стратегия 2020, и в а, а, националните стратегии на, на отделни страни. Особено тези страни, където има възможност да се изграждат. И бих се обърнал към всички а, така новата създалата, новата обстановка, която се създава и в Европейския съюз, бих казал и в света по отношение на газа, да се има предвид от всички и LNG терминалите да бъдат преосмислени като една реална възможност за създаване на истински пазар. Благодаря. Благодаря. Сега представителят на Румънския парламент. Заповядайте. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Давам думата на господин Янко. Бих искал да подчертая два ключови елемента. Първо, има едно проучване от енергийната общност, което се появи в последните седмици за потреблението на енергия. Там заключенията са, че сме изправени пред три предизвикателства – климатични промени, сигурност и социални неравенства. Първо, проблема с сигурността. В него се включват и проблемите, които обсъждаме тук. Транспорт, преносните коридори, особено за втечнен природен газ. За проекта на Набуко говорим вече 10 години и повече. И същевременно всички партньори по този проект са подписали участие в Южен поток. И докато си говорим, Китай вече е успял да финализира два договора. Първо за внос на петрол от е, Каспийско море и за внос на газ от същия регион. Става дума за терминали, за пренос на втечнен природен газ. А най-големия терминал за подобен внос е вече готов и той ще може да съхранява процента от втечнения природен газ света. Ние трябва да направим така, че да осигурим доставки от Каспийско море и да преминем към по-голяма процент на природния газ в енергийния ни баланс. В Япония, например, след Фукусима, Фукушима, започна сериозно да се променя баланса на енергоносителите в Европа. Изграждат се нови мощности. В последните 20 години са били изградени само 9 нови мощности е, за АЕЦ а в близките 30 години разчитаме изключително много за на повишаване на консумацията на енергия, получена от газ. В, през септември 2010 се коментира в едно изследване, че 81% от източниците на енергия ще бъде хидрогоривата, т.е. природния газ. Angajamentul ca în patru ani de zile să realizăm o piață. Според нас, твърде оптимистично подхождаме, ако смятаме, че можем да направим обединен общ пазар за горивата за 4 години. За петрол може би това е възможно, но за газ едва ли. В Румъния ние сме в е, единия край на Европейския съюз и разчитаме единствено на доставки от Русия. Т.е. ние не можем да участваме в общия пазар на газ. А задълбочаването на зависимостта от внос в Европейския съюз всъщност прави невъзможно създаването на един истински общ пазар. Ние трябва да ясно да осъзнаваме, че държавите членки трябва да спазват своите ангажименти, а също трябва да се очертаят и европейските приоритети. Същевременно трябва да се намерят и източници за финансиране с задължителни средства за всяка година, за да могат да се реализират тези проекти. В противен случай ще си останем с едни общи дискусии. Има държави, в които в момента кризата е доста силна и там се появяват националистични тенденции. Поздравявам организаторите на тази дискусия, защото темата е действително е от най-важните в, Европ... в дневния ред на Европейския съюз. Сигурността на енергийните доставки. Енергията става все по-скъпа, и за това тя трябва да бъде един от стратегическите приоритети на Европейския съюз. Благодаря. Доста напред на времето. това нека ви припомня, че освен на тримата оратори, които ще се изкажат, ще дам думата и на господин Андраш Кирк а след това на господин Андраш Ороцки за кратко обобщение. Господин Шултес от Австрийския парламент. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Имаме една цел – намаляване на въглеродните емисии и постигане на сигурност на енергийните доставки. Обсъждаме също така и изграждането на мрежови мощности и коридори. Първо ще се спра върху природния газ. Посочихте основния проблем в тази област, именно ефективността. В Австрия 90% от природния газ преминава през страната като транзит. За сравнение, превозът на природен газ у нас потребява толкова енергия, колкото цялата структура на железопътния транспорт. Наистина огромно е потреблението на енергия в тази връзка, за това наистина не сме безразлични към бъдещото използване на този коридор. Темата за природния газ е много важна. Трябва да се повиши ефективността на неговото използване, както при производството на електроенергия, така и в областта на промишлеността. Но транспортирането на природния газ е една от областите, в която се потребява най-много енергия. То е най-неефективно от гледна точка на енергийното потребление. По темата за АЕЦ в Австрия Ядрените реактори са сред основните теми, които занимават не само политиците, но и гражданите. Ако в Австрия ще се строят мрежови мощности за транзитен на превоз, то трябва да вземем предвид и това доколко атомната енергия ще играе роля при преноса. Атомната енергия е фактор, който може да повлияе върху гражданите, когато става дума за възприемането на подобни проекти. Трябва сериозно да се замислим за това дали изграждането на подобни големи коридори е единствената възможност, към която да насочим дискусията. Защото осигуряването на доставки на регионално равнище е един сигурен източник – затова трябва да се изграждат мрежи на регионално равнище, които да се възползват от биомасата, от възобновяемите енергийни източници, но и от природен газ, съхраняван в мощности за съхраняване. Въпросът за изграждането на големи коридори е свързан и с това, че се предоставят големи средства на страните доставчици. Трябва да сме напълно наясно с това, че всеки голям коридор представлява и загуба на добавена стойност на европейско равнище. А добавената стойност трябва да остане тук, на територията на Европа. Трябва да се погрижим за това, както и за това да постигнем същинско диверсифициране на доставките. Благодаря и за изграждането на терминали. За изграждането на терминали към Европа трябва да вземем предвид и това, че страните доставчици на природен газ нямат демократична структура. Може би Русия се класифицира теоретично като такава страна но тези региони не допринасят за стабилността в световен мащаб и финансирайки ги, ние също подриваме стабилността на международно равнище. Ще ви дам за пример държави като Иран. Не е особено препоръчително да финансираме именно такива страни. Колко сигурни са доставките от подобни държави? Пример за това е Набукум, инвеститорите нямат сигурност, че наистина ще се осигурят непрекъснати сигурни доставки. Те не могат да получат окончателен отговор на този въпрос. Постоянно се отлага обсъждането на тези въпроси във връзка с проекта на Буко. Има и голяма опасност от това да се подведем от мащаба на подобни големи общоевропейски проекти за изграждане на коридори. Но най-сигурната енергия е не онази, която се транспортира в големи количества, а онази, от която просто не се нуждаем. Така че трябва да обсъдим по-скоро въпроса за повишаване на ефективността на използването на вече наличната енергия. Още една тема е свързана с това доколко следва да се намесва Европейският съюз. Като се има предвид настоящата ситуация по отношение на газа, то може да се каже, че дългосрочните договори за доставки дават възможност за използване на мрежови капацитети, но същевременно много отслабват конкурентоспособността. И трябва да се проучи именно аспектът на конкурентоспособността. Едно е сигурно, а именно, че Европейският съюз е създаден на основата на Европейската общност за въглища и стомана. Тя е в основата на процеса на обединението на Европа. Именно сега е особено важно отново да наблегнем на темата за енергетиката като обединяваща Европа тема. Благодаря. Господин Андраш Гюрк, член на Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Знам, че вече не разполагаме с много време. Знам също така, че по-късно ще мога да взема думата в края на срещата. За това съвсем накратко ще се ще направя, извинете, коментар върху казаното до тук. Редица парламентаристи говориха за структурата на енергийния баланс и за атомната енергия. Напълно ясно е, че всички искаме да разработим обща европейска политика в областта на енергетиката. Трудно е да се прецени на какъв етап от а, тази дейност се намираме в момента, но целта ни е ясна. Искаме да постигнем успех при установяването на общоевропейска политика в областта на енергетиката. Винаги обаче ще има и въпроси, които ще спадат към прерогативите на държавите членки на основанието на принципа на субсидиарността. Затова трябва да направим ясна разлика между онези проблеми, които спадат към общо европейските ни прерогативи и онези, които и в бъдеще ще спадат към компетенциите на държавите членки. Що се отнася до вътрешния пазар на енергия, той спада към компетенциите на Европейския съюз. Това е визирано и в третия пакет от нормативни текстове в областта на енергетиката. Във връзка с това днес обсъждаме и въпроса за енергийните коридори. Предстои приемането на директиви в тази област, например относно доставките на газ. От друга страна, структурата на енергийния баланс спада към компетенциите на държавите членки. Според мен това е разумно, тъй като най-добрите решения в тази област могат да се вземат на местно и регионално равнище. Имам предвид, например, устойчивите енергийни източници, тъй като условията за тяхното използване са различни в различните държави членки. Въпросът за атомната енергия също спада към прерогативите на националните правителства. Европейският съюз не трябва прекалено да се намесва в тези разисквания, особено когато се разисква в детайл. Тук можем общо да обсъждаме инцидента в Фукушима, Видяхме кадрите от този инцидент. Когато става дума за въпроси на сигурността, на безопасността, то трябва да ги обсъждаме на общо европейско ниво. Но що се отнася до бъдещето на ядрената енергетика, то не мисля, че Европейският съюз може и би трябвало много активно да се намесва в подобни разисквания. Защото ако вземем неправилните решения, то това ще доведе до бедствени резултати в бъдеще. Ето защо смятам, че по отношение на ядрената енергетика трябва да се спази принципът на субсидиарност. Радвам се, че унгарското председателство предприе стъпки в тази насока и наблегна на националните прерогативи. Когато обаче говорим за общоевропейската политика в областта на енергетиката, трябва много точно да определим в кои области могат да се вземат решения на ниво Европейски съюз. Благодаря госпожа Обервайс от Люксембург. Благодаря. Уважаеми колеги, първо искам да обърна внимание на точката свързана с третата ос, третата ос на стратегия 2020 20% енергийна ефективност. Не бива да се произвежда енергия, за да не се използва тя след това по един прахоснически начин. Искам да се спра на две неща, които вече бяха казани и да обърна внимание на един аспект, който някак си не се чува в дискусията. Говори се за енергийни коридори, но се забравя, че вече има първи коридори. Трите Бенелюкс държави, заедно с Германия и Франция, са образували една общност от пет държави и са свързали своите мрежи, а, надхвърляйки границите. Целта е по-късно да се използва офшорната вятърна енергия от Северно море и да се внесе на територията на страните. Като малка страна Люксембург каза, че е готова да увеличи капацитета на своята станция от 110 000 мегавата, така че да се извърши междинно складиране на енергия. Би било интересно и други големи държави да направят това, като позволят да се построят съответните помпени станции за съхранение на енергия. Наред с Австрия е хубаво да се включат и други държави, като Дания, като Англия, като и по-късно Норвегия, защото Норвегия има също възможността да използва такива помпени станции за съхранение на енергия. Така че а, а, вътрешния пазар в областта на енергетиката започва да се осъществява, но трябва да се изпълни с живот. Освен това бе казано, че не би било добре да се поставяме в зависимост от други страни, като Русия или а, а, Средния Ориент по отношение на нефта и на гъста. Има и друга възможност, която се казва Дезертек, проектът с Африка, с държавите от Магреб, които е, изживяват своята пролет в момента. Така че мисля, че е крайно време нашият проект Маре Нострум между Европа и Африка да бъде изграден, като докараме енергия от пустинята. Нека да не забравяме, а, е, че става дума за една енергия, а, е, която. А, се разходва за 6 часа. Има, би имало смисъл е, с е, Магреб държавите да се влезе в контакт, без да се формира зависимост от тях. Благодаря. Благодаря много. Сега има думата господин Фолмер, който е депутат от Унгарския парламент. Благодаря ви, господин председател. През последните години видяхме, че множество държави членки не работиха по а, създаването на единен енергиен коридор, а, а по-скоро се занимаваха с регионални инвестиции, както каза колегата Шултес, и по този начин дадоха своя принос за подобряване на сигурността на енергийните доставки в собствения си регион и за евентуално намаляване на енергийните цени. При това обаче попаднахме на много противоречия. Един от, едно от противоречията е следното. Сега, когато мислим за кризисните години от миналото, ние видяхме всъщност, че държавите постоянно са увеличавали данъчното облагане на енергийните компании, което доведе до а, несигурност по отношение на финансирането и до непрозрачност на пазара. Част от тази тази ситуация се допълни от факта, че инвестициите, които бяха необходими за изграждането на коридорите, не бяха финансирани чрез прозрачни мерки и по този начин редица проекти не бяха осъществени тъй като компаниите не виждаха възвръщаемост на инвестициите или по-точно казано, възвръщаемостта не бе достатъчно бърза за тях. Нека да започнем да изграждаме методология по отношение на това как държавата и е, економическите оператори могат да работят съвместно. Нека да видим при какви условия. Един пример от собствената ми сестра, е, страна. Определянето на цените възоснова на ясни принципи, съчетани с необходимите експертни познания, при което се вземат предвид капиталовите разходи. Всичко това всъщност ще реши проблема, но това, което виждаме сега и което води до напрежение между страните, е, че има страни, които са всъщност износители на капитал и ние чухме, че вече, че те имат доминантна роля – те предоставят капитала и съответно имат възможност да наложат интересите си. Така че може да се стигне до ситуация, в която при а, сходни условия едно предприятие а, реализира много по-висока печалба в една държава членка, отколкото в друга. Това а, привлича вниманието върху а, разнообразието в а, националните законодателства. Повтарям, нуждаем се от прозрачност при ценообразуването, при регулирането на цените и това трябва да се създаде на европейско равнище. Благодаря. Преди да направя обобщение, ще дам думата на господин а, Филип Лоу, който поиска думата. Ораторът няма микрофон. I'm not going to sum up, but I... Няма да обобщавам, но искам малко да коментирам толкова интересните и важни моменти, повдигнати от депутатите. Европейската енергийна политика е комбинация от усилия на европейско и национално ниво. Те трябва да се допълват. И независимо от правния режим, ако има смисъл нещо да се направи на европейско ниво, трябва да оправдаем правенето му на европейско ниво. Взаимосвързването на инфраструктурата не е само цел. Това се прави, за да бъдат по-конкурентно способни пазарите, за да бъдат по-сигурни доставките за отделните страни и за отделните компании. Затова трябва да направим разлика. Зависимостта в европейския пазар е зависимост в рамките на една законова система, където взаимозависимостта е гарантирана. Но зависимостта извън Европейския съюз вече много се поставя на много нестабилна почва, защото системите там са различни. И има смисъл да се изгражда връзка между Италия и Австрия, например, макар че е, италианските потребители ще се възползват, може би, повече от това, отколкото австрийските, но все едно има смисъл да се направи и да се покрива от европейски законов режим. Същото се отнася и за ядрената безопасност и за капацитет за съхраняване на енергия. Защо е важна ядрената безопасност за момента? тъй като има и страни, които нямат ядрена енергетика и се безпокоят от последствията от ядрена енергия. А страните, които имат ядрена енергетика, също искат да имат пределно високи стандарти за сигурност. именно това можем да направим на европейско ниво, да си обединяваме усилият. Една страна не може да направи сама. Друг обща отговорност е превенция на терористични актове. Не може само. Ние не можем от Брюксел да координираме дейността на разузнавателните служби, но можем да координираме общи мерки за защита. Искам да подчертая, че всички депутати, и национални и европейски, подчертаха въпроси, които всъщност комисията разглежда в момента. Благодаря. Благодаря. Сега да помоля господин Арскин да обобщи. Államtitkár úr, э, engedjék meg, hogy э, hagy mondjak egy... Господин председател, искам да започна с изказването на едно лично мнение. За първ път говоря в Европейския парламент и визитата ни тук ни показа колко отлично начинание всъщност е Европа. Има много неща, по които сме съгласни, но има и много разлика в подхода ни. И когато слушах коментарите, чух много различни гледни точки, но виждам и известно единомислие по отношение на енергията, Европейския съюз трябва да търси сигурност на доставките. Също така трябва да формулираме единна политика за енергията. Това трябва да е основата на нашите усилия и всички са съгласни в такъв смисъл. Според мен дебатът до тук очерта и необходимостта и да се разширява инфраструктурата и да се направи така, че тя да бъде взаимосвързана. Много от изказалите се подчертаха именно тази нужда от взаимо, взаимовръзка на инфраструктурата. Австрийският ни колега говори за свързване на електропроводите коментира, че австрийските потребители не са били щастливи от това, че ще потребяват ядрена енергия. Но ние не оспорваме необходимостта от енергийни коридори. Друг много интересен въпрос бе предложението за свързване на газопроводите. Това ще бъде от изключително значение за сигурността на енергийните доставки на вътрешния пазар. Много други интересни коментари бяха направени по отношение на връзката на инфраструктурата, защото по този начин ние ще намалим и степента си на зависимост от енергийни доставки. Чухме какво се изгражда в момента в Бенелюкс и Люкс и Австрия. Стана ясно, че благодарение на подобни взаимовръзки пазара там функционира много ефективно. Това е пример за нещата, които можем да постигнем в бъдеще. Затова подобни проекти трябва да се изграждат в целия Европейски съюз, не само в отделни региони. Коментирахме предизвикателствата, пред които сме изправени и възможните им решения. Има съгласие по един въпрос и то е, че енергийната зависимост на Европейският съюз го оставя в слаба позиция, когато той преговаря за закупуване на енергоносители. Също се повдигна въпроса, че ние като политици не можем да подкрепяме системи или проекти, които не са демократични. Много се радвам, че е, последните събития в е, Северна Африка показаха, че няма диктатура, която да е вечна. Но също видяхме, че Европейския съюз трябва да има ефективна външна политика, защото тя е свързана с целият въпрос за доставката на енергия, е, за енергийния баланс и за ядрената енергетика. Ние като че ли сме на едно мнение, че изпитанията за издръжливост, така наречените стрес тестове, предложени от господин Йотингер, ще трябва да продължат. Предложи се тези изпитания да бъдат правени от независими експерти и очакваме комисията да се произнесе по този въпрос. Също така трябва да се вземат е, решения на практика какъв вид да бъдат тези изпитания за издържливост. Но определено тук се наблюдава тенденция да има едно общо колективно мислене – също така сме съгласни, че трябва да си сътрудничим в е, доставките на енергия, не да бъдем конкуренти едни на други. Трябва да бъдем и солидарни. Говорихме за общите си интереси. Има, изказаха се мнения, че трябва да търсиме обща европейска енергийна политика. Не бива да забравяме обаче, че всички тези предложения трябва да отчетат и економическите последици и последиците за индустрия от е, подобни мерки. А по отношение на изпълнението на проектите трябва да отчитаме интересите на инвеститорите. Доколко са печеливши подобни проекти, какво ще се очаква от страна на гражданите, на домакинствата. Всичко трябва да бъде внимателно анализирано в интерес на общия вътрешен пазар. Също се коментира необходимостта от хармонизирани технически стандарти. Аз съм съгласен, че трябва да има една обща процедура която да е свързана с разрешаването на проектите за енергийни коридори, но до този момент основна част от решенията се взимат на национално ниво. Тоест бяха повдигнати много важни точки по същество по време на дебата тук и съм убеден, че подобни дискусии ни сближават и сближават и мненията ни. Няколко колеги, включително колеги от Германия, призоваха в националните парламенти да се работи повече за силване на европейското измерение, да загърбим националните интереси, за да можем да развиваме европейския интерес. Членовете на унгарския парламент ще се постарая това да стане ръководен принцип в тяхната работа сега. Господин председател, аз искам да благодаря на всички за много полезните изказвания, за активното им участие в дебата. И сега давам отново думата на господин Рао, който ще председателства следващата ни дискусия. Скъпи колеги, поглеждам към часовника и виждам, че наистина доста сме надсрочили отделеното за срещата време. Затова предлагам да преминем към втория комплекс от теми, без да излизаме в почивка. Ако сте съгласни, можем направо да преминем към разискванията. Процедурата е същата, както и до сега. А именно ще се редуват представители на националните парламенти и на Европейския парламент. Всеки от вас ще има по 3 минути за изказване. Но до момента на списъка ми няма желаящи да се изкажат. Това или ме улеснява, или ме затруднява, зависи от гледната точка. Госпожа Херцог, сред нас ли е? Да, чудесно. Wenn Sie einverstanden sind, äh, gebe ich erst der Kollegin Herzog das Wort. Ако сте съгласни, ще дам думата първо на госпожа Херцог в качеството и на докладчик. Госпожа Херцог, имате думата. Благодаря, господин председател. Дами и господа, аз съм унгарка по националност, но ще говоря на английски, защото искам да покажа, че в Европейския парламент ние не заставаме зад национални флагове, а по-скоро поддържаме политическа привързаност. Аз съм от Социалистическата партия. Искам да се извиня, че в 5.30 ще ми се наложи да напусна залата, тъй като ще има обсъждане на законодателството за ядрена безопасност и аз съм докладчик. За съжаление, не мога да остана повече от 5.30. Е, проявете разбиране към моите задължения в този смисъл. За какво искам да говоря? Когато говорим за енергийна политика, ние считаме, че говорим повече за източници на енергия, за транзитни е, пътища. И много често считаме, че енергийната политика е всичко, което се дискутира в предходния дебат. Но всъщност енергийната политика трябва да отчита и един втори е- аспект, а именно момента, когато енергията достига до потребителя. Този аспект е също толкова важен и там има да се вършат също толкова много неща. Когато се появих в Европейския парламент преди 7 години, мнозина се очудваха, че една жена се интересува от енергетиката, че тези теми са повече за мъже и така нататък. Но и аз е, винаги се влизах в спор с комисар Пибалс в този момент, защото според мен енергията, енергетиката е социален въпрос. Жените имат своята дума там. Това няма а, сектор, който да консумира повече суровини от европейските домакинства, от, който да консумира повече енергетика. Енергия, извинете около 30% от дохода на домакинствата отиват за заплащане на енергията. И след е, кризата този процент нарасна, както директно за заплащане на сметките за електроенергия и отопляване и, как, и за заплащане на продуктите, произведени с енергия. На европейско ниво говорим за 20% економии на енергии. Но, когато потърсим къде могат да се направят тези економии, примерно ако решим, че тези 20% са 100%, 40% от тези 100% могат да се постигнат само с използване на интелигентни системи с по-добро предоставяне на данни, с по-добро тълкуване на данните, 40% от економиите могат да бъдат постигнати по този начин. Останалите економии могат да бъдат направени от обновяване на жилищния фонд, на сградния фонд. Както по отношение на изолирането, така и по отношение на отопляването. Там е мястото, където ние в Европейския съюз можем да направим много. Можем да вземем решения с директиви, можем да формулираме критерия, защото все едно тези 20% трябва да бъдат економизирани до 2020 година. Но не може да бъдат постигнати, ако нещо не се направи. И на национална територия тези неща се правят от малки и средни предприятия. И се поставя големия въпрос. Имаме ли възможност, можем ли да бъдем убедени, че малките и средни предприятия са достатъчно, имат достатъчен капацитет и умения да постигнат тези економии и мерки? Примерно в моята страна аз мога да кажа, че малките и средни предприятия нямат такава възможност. Говориме за е, ниско въглеродна индустрия, но обикновения майстор никак не е наясно как да използва технологиите, които съществуват на пазара. Често казваме и днес се повтори, че най-ефтината енергия е неизползваната енергия. Но наистина ли е така? А ако изчислим инвестициите, които трябва да се направят, и когато се направят тези инвестиции, енер... спестената енергия не е най-ефтината, поне не в първите 10 години, когато трябва да си възвърнете инвестициите. Това е основна бариера за постигане на целта за енергийна ефективност. Как можем да обясним обаче това на малките и средни предприятия в Европа и на, да, и на домакинствата? Ето, дайте сега много пари и след 10 години това ще бъде много добре за вас. Въпросът е, няма ли достатъчно финансови инструменти, за да се подпомогне този е, процес? Има някои страни, в които това се прави, но има други, които нямат тази възможност. И е, срещите, които организираме ние тук в парламента с националните парламенти, ни дават възможност да обменим е, мнения и да покажем, че Европейския парламент може да бъде много активен в това отношение. Друг потенциал за економия са интелигентните технологии. Но тук също има проблеми. Когато говорим за интелигентни технологии, а, има сблъсък между традиционния енергиен сектор, който е най-бавно развиващия се отрасъл в света. Иновациите там са много бавни а когато говорим за информационните технологии, това е индустрията, която се развива най-бързо в света. Като си представите как се развиха мобилните телефони, сега вече сме шесто поколение, докато енергийната мрежа, която, от която получавате електричество, сигурно е създадена минимум преди 20 години. Тоест има това противоречие между две системи, които са много различни, между два законови режима и те трябва да бъдат усъвместени. Това е основен проблем за бъдещето. Ако искаме интелигентни системи и ако искаме да може да, се постиг... да получаваме, да речеме, по мобилния телефон данни, какви системи за защита на данните трябва да въведем, така че да няма злоупотреби? Как мога аз да се предпазя от това да бъда следен навсякъде къде отивам и какво правя. Така че защитата на данните, която е важна в момента само за информационните технологии, ще стигне и до енергийния отрасъл. И накрая, ако мога да спомена следното. Зависимостта, енергийната зависимост не е зависимост само от ресурси. Това е и зависимост от финансирането на сектора. В Европа именно там е проблема. Като включиме всичко в енергийния сектор, не става дума само за интелигентни системи и така нататък, хиляда милиарда евро инвестиции са необходими. И ако въведем и каквото и законодателство да въвеждаме, 20% цел за намаляване на е, емисии за економическа ефективност и така нататък, каквито и цели да сме заложили през последните години, инвестициите не стигнаха до енергетиката. И трябва да сме наясно, че когато няма инвестиции, не можем да променим кой знае какво. Защото не законодателството ще даде резултати, не хората ще дадат резултати, а само прилагането и изпълнението на проекти. И именно това е основната цел на европейските политици, заедно с националните политици да стигнем до момента, когато не само ще говорим, но и ще действаме и то ще действаме за, предо... за постигане на резултати за да може да се постигне и промяна на е, картината на енергетиката в Европа. Европейския съюз няма правомощия за енергията. Енергетиката не е обща политика по Лисабонския договор. Единственото, което можем да правим е да използваме други общностни политики. Тези за околна среда, за вътрешен пазар, за конкурентна способност. Така че когато а, ние се опитваме какво да идентифицираме водата с а, дизайна на бутилката. Да, отговорността на националните страни членки, които решават тези въпроси по свои правомощия – трябва да бъдат прехвърлени и на европейско ниво. Това е абсолютно значително. Нищо не може да се постигне, ако националните парламенти не положат усилия. Много се радвам, че сте тук. Много се надявам, че имахте една добра визита. И се надявам, че ще можем да направим всичко и за домакинствата в Европа, не само за голямата индустрия. Благодаря, господин Иштван Йоша от Унгарското национално събрание. Благодаря ви за възможността да участвам в днешната среща. Радвам се, че мога да направя изложение по тази тема, която е от стратегическо значение. Нека завърша с това, с което Едит приключи. За съжаление, енергетиката не спада към областите на политика на общността. Много от колегите сред преждеговорившите упоменаха, че това обославя и някои недостатъци. От друга страна, повече Европа би била от полза в областта на енергетиката. Ще ви дам за пример пазара на природен газ. Там все още не се възползваме напълно от всички възможности на вътрешния пазар. Що се отнася до енергийната ефективност, ще трябва да изкажа становище различно от това на Едит, поне по отношение на регионалните пазари. Съгласно данни от проучвания, 12 от новоприсъединилите се държави не постигат дори и половината от това, което останалите постигат в областта на енергийната ефективност. Тоест, тези нови държави членки доста изостават от останалите. Трябва да се постигне равновесие между тези две групи държави и за това разчитаме на помощ от страна на общността. Следващата тема, по която ще говоря, вече бе засегната от господин Бузек. Става дума за оказване на подкрепа от страна на Европейския съюз за научно-изследователската дейност. Имам предвид не само проекти в областта на ядрения синтез, но, например, и проекти в областта на геотермията. Предвид на географските си особености, Унгария има много добри възможности за развиване на геотермията като източник на енергия. Не разполагаме обаче с необходимите технологии, нито с необходимите финансови инструменти в това отношение. Смятам, че по отношение на геотермичната енергия би било целесообразно да се намеси Европейският съюз. Ще направя коментари показаното от румънския колега във връзка с конкуренцията. Възможно е с оглед на конкуренцията да постигнем целта си едва след 10-12 години. Възможно е дори, ако сега не предприемем нищо, да изостанем – дори в области, в които сме смятали, че сме застанали на добра позиция. И това се дължи на конкуренцията. Господин Бузек и Жак Делор говориха за темата за еврооблигациите. Ако Европейският съюз време вземе решение за емитиране на еврооблигации, то той ще може при много по-добри условия да предоставя финансови инструменти за осъществяването на редица проекти в областта на енергетиката. Европейският съюз ще разполага с много по-добри възможности за финансиране на такива проекти в сравнение с отделните държави членки или стопански субекти в енергийния сектор. Ще приключа с това, че дълбоко вярвам в системите на интелигентната енергия. Редица учени професори в Унгария вече работят по тази тема. На лице са и пилотни проекти, които дават и първи резултати. Мисля, че темата за интелигентната енергия е тема на бъдещето. Трябва Европейският съюз да се възползва от възможностите в тази област. Много е важно за тази цел да заложи необходимите средства в финансовото си програмиране. Благодаря, господин Станислав, представител на Полския сенат. Благодаря, господин председател. Преди да премина към интелигентните енергийни системи, нека се спра върху топлоподаването. Искам да поставя въпроса дали най- ефтината енергия не е онази, от която не се нуждаем и която не използваме? Мисля, че отговорът е да. И не е необходимо да осъществяваме еднократни проекти в тази област, в които да инвестираме огромни суми. Можем да действаме поетапно. Ще ви дам за пример топлоизолацията в строителството. В Полша след демократичните промени в много голяма степен се въведо, въведоха механизми за топлоизолация. В резултат от това потреблението на енергия в сградите бе намалено от 3 до 4 пъти. По въпроса за централното топло подаване. Това е тема, която е с регионалните условия, специфични за отделните държави. Говорихме за това, че преносът на енергия също е обвързан с тези специфични условия. Трябва да ги вземем предвид. В студена държава като Полша инсталираната мощност за централно топло подаване е по-висока от инсталираната мощност за подаване на електроенергия. Тоест, потребява се повече топло отколкото електроенергия. През последните 20 години потребността от топлоенергия в световен мащаб намаля с 40%. Това бе възможно благодарение не на последно място и на въвеждането на интелигентни системи. Необходими са системи за надзор и управление. Такива механизми бяха въведени и в резултат от това потребността от топлоенергия и от централно подаване на топлоенергия, както казах, намаля с 40% в световен мащаб. Да се върнем на интелигентните мрежи. Комбинираното производство на топло и електроенергия също е съществен проблем. В правните актове на Европейския съюз и документите на съюза не се упоменава много за това. Имам предвид комбинираното производство на топло и електроенергия, както и малките тецове, в Полша всеки един окръжен град с 20 до 30 хиляди жители разполага със своя собствена мрежа за топло подаване и производство на топла вода. Сложен е въпросът с финансирането на подобни инфраструктури. Трябва да извършим преход от комбинираното производство на топло и електроенергия – в отделни градове и общини към постигането на по-голям ефект на синергия. Трябва да се създадат възможности за по-нататъчния пренос на произведената по този начин енергия. Благодаря ви и извинете, че надсрочих времето. Госпожа Форд. Uh, Благодаря. Извинете ме, че не успях да присъствам на по-голяма част от е, дебата днес след обед, тъй като трябваше да присъствам на други заседания. Но този дебат е действително важен. Аз съм докладчик по доклади на парламента, свързани с е, производството на електроенергия в открито море. В момента се коментира как да се намери по-интелигантен начин за посрещане на търсенето. Търсеното, разбира се, е важно, но също толкова важна е и сигурността на доставките и разнообразието на източниците, както и конкуренцията. Дебатите, от които току-що идвам, разглеждаха въпроси те на финансирането, особено дългосрочното финансиране. Ние коментираме тук, че има нужда за, от промяна в, в сигурността на доставките. И в Европа всъщност ние затрудняваме възможно, възможностите за получаване на средства за инвестиции. А ние трябва да търсим именно улесняване на възможността проектите да започват да действат. Ние искаме дългосрочни инвестиции. Има интерес в е, инвеститорите и когато обсъждаме въпросите на енергетиката, трябва да мислим и откъде ще дойдат парите за подобни проекти и дали ние в Европа не издигаме пречки пред финансовия сектор, пред инвеститорите, като не им създаваме чувството на спокойствие да инвестират в различни елементи на енергийните нужди. Когато разговарям с инвеститорите, коментират понякога, че се безпокоят от несигурността на правните и регулаторните режими, особено по отношение на дългосрочни проекти. И ние имаме отговорност тук в парламента, в това отношение, трябва да дискутираме с страните, които имат различни нужди, Нашата отговорност е да създадем една максимално стабилна основа, така че инвестициите, било то публични или частни, да могат да навлязат в енергийната инфраструктура, за да можем да постигнем и това, което желаем, да разнообразим източниците, и да стигне енергията до тези, от които, има, които имат нужда от нея. Витман. Благодаря много, доктор Райна Видман от Австрия. Благодаря, господин председател. Искам да се върна на думите на колегата Иван от Полша, който говореше за топлоизолацията на сгради. Нещо много важно е това, защото огромна енергия може да бъде спеснена до 50-60% в сградния фонд, за да се създават работни места. Важно е също така енергийната ефективност да бъде транспонирана в национално законодателство и в това отношение ние сме образец в Австрия. Искам да се върна на принципната дискусия за гъста, петрола и урана. Уважаеми колеги, всички тези неща а, са неща, които а, са предизчерпване като ресурси. Петрола, урана, това са е, технологии, които ще продължат още 40, 50, 60 години и трябва да помислим наистина трябва ли да инвестираме толкова много пари в тази област и има ли смисъл и интелигентно ли е, говореше се и за потреблението на газ. Има обаче и други изследвания, в които се казва, че потреблението на газ ще намалее. Защото къде се използва газ? В частните домакинства. Ние имаме намаляване и в промишлеността, чрез нови технологии. И ако а, комисията самата комисия пише, че иска да увеличи климатичните цели до 30%, тогава до 20 до 2020 година могат да бъдат ам, спестени 14,1 милиарда евро, които ще бъдат на разположение на Европейския съюз. И повтарям, още веднъж цитирам, ако тази зависимост а, ни отнеме работни места, ако освобождаването от тази зависимост чрез свързване с а, енергийни мрежи от трети страни, а, цитирам един известен човек в тази област, а, който всъщност казва с други думи, че ние предотвратяваме економическия растеж в Европейския съюз, предотвратяваме създаване на работни места, ако не създаваме съответните мрежи и пазари в Европейския съюз. Стрес тестовете, съвсем накратко, да, искаме ги, обаче ако те не са ам, така ниша и а, изход за лобистите за атомна енергия нека да си припомним какво стана с Фукушима. 2,5 пъти повече уран бе изхвърлен във въздуха, отколкото от Чернобил. Ако това се случи в Централна Европа, най-вероятно стотици хиляди а, души ще трябва да бъдат евакуирани. Ще, станат, ще обезлюдим цели региони, които никога вече няма да могат да бъдат населени. Ще трябва да командироваме войници там, които да погребат отпадъците. Много ви моля, нека да мислим за един план, който да е прагматичен. А, ние имаме а, над 100 атомни централи, би било реалистично, ако подходим с настоящите планове, нека не забравяме, че само 3% от цялата произведена енергия в световен мащаб идва от атомна енергия. Евратом. Защо да не може да излезе Австрия от този договор? около 40 милиона евро ежегодно се плащат като членски внос в тази организация. Защо да не излезем от нея и да използваме тези пари за много по-разумни цели? Това са фактите. По отношение на регулирането, конкуренцията е нещо хубаво, нещо важно, но много често ние просто се натъкваме на държавни граници. Ние а, констатираме това в Австрия. Просто има области, в които няма конкуренция. Има нерегулирани области в чужбина а, е, и има бариери, които не могат да бъдат пробити. Затова а, е, искам комисията и, и Съюза да се опитат да действат на е, общностно равнище. Мисля си, че, както бе казано, токът трябва да бъде платим а, за всички а, слоеве на населението. А, а, не да се налага хората да търсят пари за това, като се лишават от други неща. Енергийният микс е национален въпрос, но а, лъчите, лъчението надхвърля границите на една страна. Всеки да си прави енергийния микс както иска, но не с опасни лъчение, с опасни лъчи. Затова трябва да помислим. Нека Европа извади атомната енергетика от тази тема, защото тя е опасност за бъдещето. Благодаря ви за изказването. Сега, говорим за интелигентни енергийни системи и трябва да внимаваме защото не бива да, <laughs> да започваме сега с де, принципен дебат за атомната енергия и аз мога да кажа няколко неща в тази връзка, но става дума за принципен политически дебат, който по различен начин се отсветява и възприема от различните политически групи. Сега а, давам думата на господин Юлиан Янко от Румъния. Благодаря. Според мен Темата е изключително важна. Искам да подчертая няколко аспекта, които до този момент не бяха споменати. Интелигентната енергия предполага да бъде направен анализ на енергийните мрежи и то като едни развиващи се живи мрежи. А за тази цел трябва да се направят и много инвестиции в нови технологии. Тук имаме две предизвикателства. Първо, увеличава се потреблението на енергия. Според е, Международната агенция по енергетика, консумацията на електрическа енергия ще се отвои, което означава, че трябва да се инвестират 21 трилиона долара. И Европа ще увеличи потреблението си и за да постигне търсенето, ще трябва да изгради газогенератори от Брюксел до Пекин. И е, стотици огромни стадиони, площ равна на стотици огромни стадиони, покрита с е, слънчеви панали, панели. Ние трябва да дадем възможност е, потребителите да контролират, да определят сами нивото на своето потребление. Европейския съюз се сблъсква с един основен проблем и това е застаряването на населението. А младите нямат желание да се занимават с, с технически и инженерни предмети. Във всички европейски страни липсват специалисти по енергетика още по-малко специалисти за интелигентни мрежи. Тоест, ние нямаме човешки ресурси. Второ, производството на технологията се концентрира в определени ограничени области – Техниката се развива толкова бързо, че трябва да се подменят системите, подменят се системите включително и в транспорта. И третия проблем е финансирането. Тук бяха споменати два примера. Първо за топлоенергетиката производството на топла енергия бе пренебрегната в един известен период от време и затова и загубихме местните пазари. Населението престана да ползва топло подаване, защото цената бе твърде висока. И това според специалистите означава, че трябва да се постави акцент върху енергийната ефективност. Подобно проучване е извършено за 44 страни в света и заключението, е, че енергийната ефективност трябва да е първи приоритет. В Румъния се потребяват 40% от е, общите енергийни нужди в жилищните сгради. И около 70% от бюджета на домакинството отива за плащане на сметки за отопление. Така че на европейско ниво трябва да има финансов механизъм за осъществяване на нови технологии, например технологии за съвместно производство на електрическа енергия и топлоподаване. в Юго-Источна Европа има голяма нужда от разработване на системи за енергийна ефективност. Също така трябва да има и комуникации между страните членки, защото самите тези страни осигуряват равновесието на енергийния си баланс. А също така трябва да има надзор от страна на всички парламенти за това как се изпълняват конкретните стратегически проекти трябва да търсиме и възможности финансови за трансфер на технологии между страните членки, а също и да разработваме пазара за търговия на емисии. Благодаря. Господин Алфонсас Баракаускас от Литва, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз искам да коментирам изказването на господин Видман от Австрия. И първо искам да говоря за това, че когато става дума за ядрена безопасност, не е въпроса да се говори само за управлението на АЕЦ, а също и за това, че се изграждат ядрени централи много близо до границите на Европа. Русия, Беларус планират да изградат две нови АЕЦ на един хвърлей място от Литва, т.е. близо до европейската граница границата на Европейския съюз. След е, Фукушима ние сме напълно наясно, че ядрената енергия не е толкова безопасна, колкото ни убеждаваха през последните две десетилетия. При евентуални бъдещи катастрофи тези ядрени централи в Беларус и в е, Русия – ще замърсят и въздуха и реките в Литва, откъдето замърсяването ще стигне до всички останали страни в Европа. Затова службите на Европейския съюз и съответните институции трябва да бъдат много активни, според мен. Литва сама не би могла да се справи с изискванията за ядрена безопасност, нито ще може пък да осигури ядрената безопасност на целия Европейския съюз. Защо казвам това? Защото е, картината и в Русия, и в Беларус далеч не е розова. Благодаря колегата Оди. Благодаря, господин председател. Аз искам да се изкажа по отношение на инфраструктурата, свързана с енергийните доставки. Европейския съюз е на мира на континент, който се конкурира с други, конкуренти, с други континенти. Но нашите конкуренти са държави, а ние сме съюз. Държави като Китай, Индия, Бразилия, Русия Штатите това са отделни държави, а ние сме съюз от държави и става дума за инфраструктура, енергийна инфраструктура, която се намира в е, конкуренция помежду си също. Искам а, да коментирам някои идеи за управлението на тази а, инфраструктура, защото откакто либерализирахме енергийните пазари, никак не сме наясно кои са собственици на инфраструктурата съвсем скоро присъствах на заседание именно за инвестициите в, е, електро... в енергетиката. Там имаше много специалисти, газ, газо производителната компания на Франция, например, и исках да получа отговор. Кой е собственика на инфраструктурата? Кой ще предотврати, примерно, възможността Газпром да изкупи инфраструктурата на Франция? Ние в края на кращата представляваме европейските граждани и трябва да Търсим и качество на инфраструктурата, и сигурност, и взаимосвързаност на инфраструктурата, политическа независимост на мрежите, което означава независимост защото това дава сигурност и на гражданите. И затова се питам, не е ли дошло време да преговаряме с операторите да се създаде едно голямо европейско предприятие за, Европ... за мрежи, които... което да прави инвестиции, разбира се, с съответните тарифи, така че да си възстанови разходите, да има известна солидарност и да има и сигурност на, ко... на континент... континента, така че да е ясно, че всеки гражданин – получава най-добрата услуга, най-доброто вза... взаимоотношение цена качество на доставката, да използваме най-добрите специалисти, за да се създаде подобна структура на континента, което, разбира се, не ни пречи да се конкурираме с останалите. Това е една идея, която бих могъл да ви предложа. So, danke sehr. Благодаря ви. Един последен колега се е записал на списъка желаящи да се изкажат. Йохан Хел. Благодаря, господин председател. По време на разискванията до този момент се съсредоточихме върху две широко обхватни теми. Първата е са доставките на енергия. Нека подчертая, че в бъдеще доставките на енергия ще бъдат обвързани и с въпроса за атомната енергия и подхода ни на европейско равнище. На второ място ще се спра върху научно-изследователската дейност и новите технологии. Днес вече бе посочено, че могат да се економисат големи количества енергия, ако се инвестират средства в съвременни технологии за топлоизолация. Що се отнася до научно-изследователската дейност, то въпросът, който се поставя там е същият. Как могат да се реализират економии на енергия? Те могат да се реализират а, и при използването на електроуредите, например, а, когато те се поставят в режим на готовност. В Австрия статистическите данни сочат, че ако електрическите уреди, извинете, се оставят не в модус на, в режим на готовност, а бъдат изключени изцяло, можем да си спестим една електроцентрала на Дунава. Във връзка с това трябва да се ангажираме с действия в областта на научно-изследователската дейност, за да реализираме економии на енергия в бъдеще. Благодаря ви. Госпожа Херцог има думата в качеството си на докладчик. Благодаря. Отново, колеги, искам да обобщя някои еле... елементи от дискусията, но трябва и да напусна съвсем скоро. Искам да започна от думите на последния оратор. Има огромен резерв в научните изследвания. Затова на европейско ниво решихме да приемем план за стратегически инвестиции в технологиите. Необходими са ресурси. Когато е, приехме този план, господин Бузък беше докладчик. Той тогава не беше председател на парламента. Аз бях докладчик в сянка от социалистите. Тогава разходите за този план бяха 10 е, милиарда. Европейския съюз каза, добре, е, ние ще отпуснем 4 милиарда. А днес, ако е, решим да направим същия проект, цената ще е 80 милиарда. Ние продължаваме да мислим дали да го правим или не. Цената върви нагоре. Нищо по-добро няма да е, направим, така че трябва да започнем с плана за стратегически енергийни технологии, за научни изследвания за тези технологии. Нашата обща цел да се премахнат пречки, разликите в регулаторния режим и на европейско, и на национално ниво, и искам да добавя на местно ниво, най-вече в е, издаването на разрешителни, което е много често сериозна бариера. Споменаха се също и еврооблигациите, и данъците за финансовата система. Много Това е важен елемент, който може да ни осигури допълнителни средства. Страните членки няма да могат да дадат е, допълнителни средства. Европейския бюджет е ограничен, така че това е един възможен начин. Всяка отделна страна е насочена, настроена много критично, но трябва ясно да се реши. Какъв е приоритета на вашите финансови министри? Те, енергийната политика трябва да е основен тяхен приоритет. Друго нещо много важно, когато се говори за интелигентни системи, много важно и за парламент, а именно интелигентните измерващи уреди. Не може да се правят економии, ако няма съответните измервания. Така че проекта за интелигентни измервателни е, уреди е изключително важен. Трябва да извадиме уредите за измерване от най-тъмните и скрити места в домакинствата и да ги сложим на ясно, видни места, така че всеки да е наясно колко пари харчат във всеки момент. Хората не се интересуват киловати и други мерки. Те се интересуват, ето сега в момента, като ми е включен тока, плащам едно евро. Това е важно. Така че в бъдещите 20 години трябва да постигнем именно това, да монтираме интелигентни измервателни уреди във всяко домакинство. Така ще постигнем и економии. И да завърша с това, с което започнах. Смятам, че трябва да има повече срещи от този род. Трябва да намерим начин да срещаме законодателите от Европа с националните законодатели, за да можем да сближим мненията си и да работим заедно. Благодаря ви. С това давам думата на господин Ковач. Последната дума в този кръг от разисквания има председателството. Благодаря, господин председател. Явно има проблеми с техниката. Yeah, this works. Ораторът не говори на микрофон. Господин председател, позволете ми от името на унгарското председателство да направя изявлението си на езика на председателството. За мен бе голямо удоволствие да присъствам на днешната среща. И нека ви уверя, че през изминалите години бяха проведени редица дискусии, както по същество, така и на политическо ниво. Подобни разисквания ще се водят и след изтичането на мандата на унгарското председателство. Ще информираме съответните ресорни министри за повдигнатите на днешната среща въпроси, за да може да продължи дискусията. Искам да взема отношение по един от повдигнатите въпроси. Ставаше дума за това дали заплануваните действия в областта на инфраструктурата действително са необходими. Унгарското председателство е на мнение, че Инфраструктурните мерки при всички положения са необходими, тъй като днес е, вече е достатъчно сложен проблемът с зависимостта на Европейския съюз от източници на енергия от вън. Изграждането на допълнителна инфраструктура ще допринесе за решаването на този проблем, също както и енергийната ефективност и реализирането на економии на енергия. Смятаме, че изграждането на инфраструктура трябва да се финансира от средства по бюджета на Европейския съюз. Това доказват и редица програми, които се изпълняваха в последно време, там се залагаше най-вече на економическия аспект, но по отношение на инфраструктурата това не е правилният подход. Ето защо е необходимо Европейският съюз да си постави като финансов приоритет изграждането на допълнителна инфраструктура. Във връзка с казаното във втория кръг от разисквания мога да кажа следното. Всички сме съгласни с това, че най-ефтината енергия е онази, която не потребяваме. Но, що се отнася до системите за пренос на електроенергия, стабилността е от значение. Тя допринася за сигурността на енергийните доставки. Стабилността на системите, на мрежите може да бъде повишена, ако крайният потребител не само потребява, но и ако са на лице необходимите капацитети, връща енергия обратно към системата. Така ще има предимства и за двете страни. За да се постигне тази цел обаче са необходими така наречените интелигентни пресечни точки или интерфейсове. Трябва да се разпространят и интелигентните измервателни уреди. Това ще бъде в общо европейски интерес. Друг аспект са интелигентните мрежи. Този въпрос вече не веднъж бе разискван на равнище експерти. Създаването на интелигентни мрежи изисква непосредствено взаимодействие между доставчиците на услуги. За изграждането на такива мрежи са необходими и промени в мисленето на потребителите. Необходимо е също така да се работи и по изграждането на възобновяеми енергийни източници на суша. Още един въпрос, който не обсъдихме днес, въпреки че вече не веднъж е бил обмислян, а именно кога ще предприеме мерки за установяване на електромобилност, защото това също ще се отрази върху потребностите ни от електроенергия до края на столетието. Трябва да вземем предвид, че пазарите на енергия и на електроенергия на държавите членки са взаимосвързани. С други думи, решения взети в една държава членка оказват въздействие върху съседни държави. Както върху пазарите там, така и върху клиентите и потребителите. Тоест, решения взети в една държава членка се отразяват върху конкурентоспособността на целия Европейски съюз. По въпроса за атомната енергия и връзката и с управлението на отпадъците. Гражданите в някои държави членки оказват съпротива. О, Срещу погребването на радиоактивни отпадъци. Мисля, че по този въпрос трябва да се проведе дискусия с участието на широката общественост, която да е насочена към намирането на консенсус. Само така можем да предприемем съвместни действия и в крайна сметка да увеличим конкурентоспособността на Европейския съюз. Благодаря ви. Късано се, панелиш Ковач. Благодаря. Аз също благодаря на държавния секретар господин Ковач. Искам да благодаря на всички присъстващи за изказванията, които бяха на ниво. Много аспекти разгледахме, много, на много теми се спряхме в последните три часа. Накрая бих искал да резюмирам и да подчертая следното съм убеден, че днес стана ясно едно. Между нас има една обща точка и това е свързването а, на енергийните системи, необходимостта от тяхното осигуряване, от осигуряването на тази връзка. нези, които не са сигурни, а, че зависимостта трябва да бъде премахната, също подчертаха, че ние се нуждаем от този енергиен съюз, който да повиши конкурентоспособността ни. Онези, които бяха за това да се намали енергийната зависимост, и аз съм част от тях, те считат вътрешната взаимосвързаност за неотменно а, изискване, защото иначе няма да постигнем напредък. Ние сме на мнение и можем да отбележим в заключение на нашата дискусия, че всички сме на мнение, че трябва да се осъществи връзка там, където това е възможно и където е възможно трябва да се използват общностни средства. Що се отнася до намаляването на зависимостта, тук бяха казани много неща. Може би не е реално да разчитаме на това, че напълно ще изключим външните източници, защото Европа още дълго време ще бъде зависима от ресурси отвън и целта не може да бъде да намалим този дял, но ще бъде безотговорно да не разсъждаваме за альтернативни пътища на снабдяване с енергия и да подсигурим тези пътища за целия съюз. И още няколко думи. Неща, които не бяха споменати в дискусията, но те занимават както националните парламенти, така и Европейския парламент. Принципът е важен, защото в енергийния микс на европейско равнище се урежда какъв следва да бъде делът на възобновяемите енергоисточници. Господин държавният секретар каза също, че ядрената енергия може да бъде тема по отношение на която има дискусии, водят се дебати, обсъждат се последиците в Хирошима Има много други неща, които са свързани с енергийната тема, като например инсинераторите за отпадъци, използването на биоенергия. Това са също теми, които водят до множество дебати. Тук си мисля за горите, обезлесяването или въпроса за изграждането, например, на инсенератори в погранични райони. Обикновено това са много деликатни моменти и в това отношение трябва да бъдем много внимателни. Европейският съюз може да изиграе ролята на медиатор в това отношение. Втората част на дискусията. Тук, може би, не успяхме да разгледаме толкова много аспекти. Постоянно се връщахме някакси към водещата тема от първата а, секция. Може би щеше да бъде по-полезно да разговаряме по този въпрос по-подробно, защото интелигентните мрежи са от голямо значение за бъдещето в най-различни аспекти. И тук си мисля за интелигентните ем, електромери ем, или уреди за замерване на, на енергията начините по който се изчислява средното потребление, например, или средната консумация на енергия, що се отнася до публични сгради или изобщо осветление за публични нужди, Тоест, ние трябва да помислим за предпочитания към определени решения, при които потреблението на енергия, на енергия е най-низко и в това отношение, естествено, те са по-екологични от другите. Тоест, интелигентните мрежи са вар, важни, разпространението на интелигентните ам, измервателни уреди също е нещо важно. Мнозина взеха думата в това отношение и аз съм сигурен, че това може да бъде едно заключение, към което можем да се връщаме отново и отново, а, респективно унези държави, които предстоят да поемат председателството на съвета, могат да се връщат на тази тема. Това е, а, това е моето субективно резюме на днешния ден и а, що се отнася до по подробното заключение давам думата на господин Андраш Гюрк. Е, благодаря, господин председател. Също благодаря за възможността да участвам в днешната дискусия, която продължи повече от 3 часа. Не е възможно подобни въпроси да се обсъдят накратко наистина. Знам, че няма да си спечеля популярност с, ако удължа времето, но от друга страна ще трябва да направя и добро обобщение. Първо, позволете ми да благодаря на представителите на националните парламенти, които, въпреки че със сигурност имат натоварен график, намериха време да дойдат до Брюксел и да участват в днешната среща. Тя бе много важна и за членовете на Европейския парламент. Благодаря на всички, които останаха до края на заседанието. Мисля, че Унгарското национално събрание и Европейският парламент взеха много важно решение за темата на днешната среща. Те избраха именно енергетиката. Според мен това е един от най-важните стратегически сектори в Европа, както днес, така и в бъдеще. Енергетиката е и сред приоритетите на унгарското председателство. Стратегическото значение на този отрасъл наложи и необходимостта от провеждането на днешната среща. Наскоро се състоя заседание на съвета на министрите, което изцяло бе посветено на енергетиката. Това бе първото по рода си заседание. През 2004 година към Европейския съюз се присъединиха нови държави. Тогава бях избран за член на Европейския парламент както и за член на парламентарната комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Тогава тази ресорна комисия не бе особено популярна, не бе обект на особено голямо обществено внимание, меко казано. Но от тогава насетне бе разработена Европейската стратегия за областта на енергетиката – вече не веднъж говорихме за нея през изминалите няколко часа. Тази стратегия визира аспекти като устойчивостта, сигурността на доставките и осигуряването на разумни цени. Както ви казах, през 2004 година енергетиката не бе сред най-популярните теми, но от тогава насам бяхме свидетели на някои важни събития, като например драматичното покачване на цените на нефта, финансовата и економическата криза срива на финансовите пазари. Положителната страна на тази криза бе, че стратегията за областта на енергетиката разработи един адекватен отговор, една адекватна реакция на тези предизвикателства. И сега можем да се похвалим с добре свършена работа. Европейската стратегия за областта на енергетиката бе претворена в нормативни актове. По силата на тези актове бе създадена, например, Европейската агенция за енергетика. Постигнахме и значителен напредък по отношение на вътрешния пазар на енергия. Разбира се, сега не можем да почиваме на тези лаври. Разполагаме с необходимата стратегия, разполагаме с насоки. Това, от което се нуждаем сега, е практическото приложение на тези насоки. Най-вече на национално равнище. Те трябва да бъдат въведени в националното законодателство. Трябва да претворим стратегията и насоките и в практически мерки. За целта, и трябва да се съгласим с това, не са необходими само действия извинете, не са достатъчни само действия от страна на Европейския парламент. През изминалите години господин Ройл и други членове на нашата ресорна комисия значително допринесоха за разработването на стратегии и насоки на ниво Европейски съюз. Но сега на етап изпълнение на насоките трябва да се задействат националните парламенти. Те трябва да проявят голяма воля за прилагането на мерките. За това е важно, че днес към нас се присъединиха именно представители на националните парламенти. За мен основното заключение от срещата е, че представителите на националните парламенти проявиха именно необходимата воля по прилагането на практически мерки. Ще ви дам за пример третия пакет от нормативни текстове в областта на енергетиката. Тук имаме всички основания да не сме доволни. Трябва ни още допълнителна работа в тази област. За прилагането на този трети пакет е необходимо изграждането на инфраструктура, както на външна, така и на вътрешна такава. Трябва да се осигури качеството на инфраструктурата. Необходимо е също така да се изградят и интелигентни мрежи. Позволете ми сега да се спра върху тези заключения, които според мен са най-важни. Първо, външната инфраструктура и енергийните коридори. По тази тема дискусията днес ясно показа, че Различните държави членки разполагат с различен капацитет за диверсификация. Структурата на източниците на природен газ е различна в различните държави членки. Очерта се тенденцията на силна зависимост на някои прибалтийски държави от един един източник. Повечето държави в Централна и Източна Европа зависят от един такъв източник и то на 80%. Това предимно е Русия. Важни бяха и изказванията на други държави, като например Италия. Италия зависи най-вече от Северна Африка. Тя би могла да диверсифицира източниците си на доставки, като се обърне към Русия. С други думи, когато говорим за диверсифициране на източниците на енергия, то трябва да говорим за диверсифициране само по себе си а не да се съсредоточаваме върху отделните източници. Ще ви дам няколко примера за възможности за диверсификация. Първо, газопроводът на Буко. Уверен съм, че този проект ще предостави един полезен енергиен коридор за Европа. Не съм съгласен с колегата, който се изказа против газопровода на Буко. Мисля, че това е, той е по-добрият вариант в сравнение с Южен поток. Би било добре, разбира се, да се осъществят и двата проекта, но трябва да заложим преди всичко на диверсифицирането на източниците, а не на пътищата за доставка. За Европа би било по-добре да извършва доставки от Каспийско море, а не от Русия. При диверсифицирането от много голямо значение могат да се окажат и терминалите за втечнен природен газ. Те бяха споменати вече неведнъж. Тези терминали могат да допринесат за постигането на известно равновесие между търсене и предлагане. След изграждането на външната инфраструктура ще трябва ще постигнем и още една цел, а именно прилагането на единен подход към третите държави. Европейският съюз представлява огромна общност от клиенти, от потребители. 500 милиона души. и трябва да прилага един, единен подход на международния пазар. Такъв единен подход се оказа, например, много полезен за Полша при изключването на договори за доставки на природен газ. Трябва ясно да покажем или ясно да се убедим в това, че ако действаме единно, можем да извлечем много ползи от международните преговори за енергийни доставки. Радвам се, че полското председателство ще постави сред приоритетите си солидарността между държавите членки, именно Полша. Според мен има голям опит в тази област. Много е важно да се укрепи солидарността между държавите членки. Що се отнася до вътрешните инфраструктури, редица колеги с право споменаха, че са ни необходими гъвкави вътрешни инфраструктури. Не е достатъчно да изграждаме само коридори към трети държави. Необходимо е на територията на цяла Европа да създадем междусистемни връзки, например между Запада, Изтока и Централна Европа. За целта трябва да подходим поетапно. Първо, трябва съществуващите правила да бъдат претворени в практически действия. На следващ етап можем да работим по по-доброто използване на вече наличните капацитети. Това означава, че няма да ни е необходимо да изграждаме нови капацитети. Така ще можем да спестим средства. На следващ етап, разбира се, ще е абсолютно необходимо да се направят допълнителни инвестиции за модернизиране, разширяване на вече съществуващите инфраструктури. Добър пример за това е сътрудничеството на държавите от Вишеград. Нуждаем се не само от мрежи и добра нормативна рамка – по отношение на инфраструктурите. Необходим ни е и надлежно функциониращ пазар. В рамките на вътрешния пазар държавите членки не се конкурират. Ето защо трябва да си сътрудничим, да проявим взаимна солидарност. Така ще можем да доизградим вътрешния пазар. Според мен съветът на Европейския съюз на заседанието си на 4 февруари излезе на качествено нов етап, като обяви, че ще изгради вътрешния пазар до 2014 година и ще премахне енергийните острови до 2015. По пътя към тези две цели ще има още доста пречки, що се отнася до вътрешната инфраструктура, Нека спомена упоменатото от колегите във връзка с процедурите по издаване на разрешителни. Тази процедура е едно от най-важните ограничения върху изграждането на инфраструктура. Процедурите са много дълги и много сложни. Нерядко става дума за трансгранични проекти, Понякога са необходими до 10 години за издаване на разрешителни по такива проекти. Това е абсолютно неприемливо. Процедурите трябва да се ускорят. За целта, може би, трябва да се създадат централни звена за контакт и да се премахнат дублиращите се структури. Друг проблем представлява финансирането и по-точно липсата на финансови средства. Според Европейската комисия до 2020 година ще са необходими 200 милиарда евро за доизграждането на инфраструктурните мрежи. Европейският парламент вече започна работа по събирането на необходимите данни. Наистина ще са необходими инвестиции в много голям размер, например за осъществяването на проекти като Набуко. Дори сега вече е прекалено късно да се осигурят необходимите финансови средства – трябва да насърчим частния сектор да инвестира в подобни проекти. Европейският съюз също не бива да бездейства. Той трябва да допринесе за финансирането на такива проекти, но за целта са ни необходими ясни приоритети. Съгласен съм с вас, че ако очертаем 500 приоритета, то това не са никакви приоритети. Трябва да сведем приоритетите си до минимум така че да можем да очертаем и насоки за финансирането на проектите. Говорихте и за това, че ако подобна мрежа бъде създадена, имам предвид интелигентната мрежа, то възниква въпросът за това как точно тя да бъде структурирана. Няма спор по това, че ни е необходима интелигентна мрежа, Изчислено е, че въвеждането на интелигентни мрежи ще доведат до економии в потреблението на електроенергия в размер от 10 до 20%. Така ще се постигне равновесие по отношение на потреблението, ще се подобри и процесът на създаване на междусистемни връзки. Необходимите инвестиции са в размер от 40 милиарда евро. Разбира се, трябва да се създаде среда, която да насърчава инвестициите. И ако бъдат изградени подобни интелигентни мрежи, които да бъдат допълнени и от интелигентни измервателни уреди, то ще дадем възможност и на частните домакинства – по-съзнателно да подхождат към потреблението си на енергия. Това ще даде възможност за по-економично потребление. 2012 година, съгласно решение на съвета на Европейския съюз, трябва да бъдат въведени съвместни технически стандарти до 2020 година. Броят на интелигентните измервателни уреди може да нарасне от 10 на 80%. Нека да е, завърша изказването си с това, с което започнах въпросът за енергийната стратегия. Днес ние разговаряхме най-вече за сигурността на енергийните доставки, разговаряхме по-малко за устойчивостта. Не бива обаче да я забравяме. Някои от нас обърнаха внимание на темата аз искам да ви обърна внимание на един документ, съобщение, енергийна програма а, до 2050 година. До тогава трябва да се извърши пълна декарбонизация на енергетиката. Това а, звучи, може би, като прекалено амбициозна цел, но ако наистина мислим за бъдещето, а, трябва ще трябва да предвидим един период от 50-60 години, докато стигнем до необходимото ниво на развитие. И в заключение, господин председател, още една идея и разсъждение. От днешната а, среща а, стана ясно, че енергията от една страна е проблем, но тя може да бъде част от решаване на парламента и си мисля, че бихме могли да работим по темата както в националните парламенти, така и в европейския. Благодаря. Господин Ройл откри днешната среща. Аз имам, може би, по-лесната задача днес да обявя заседанието за приключило. Бих желала да благодаря най-сърдечно на комисията ИТРЕ. От името на Европейския съюз да благодаря на унгарското председателство, което организира тази среща. Благодаря на присъстващите, благодаря ви за присъствието, за приноса ви към дискусията. Надявам се по време на полското председателство тази тема да може да бъде продължена. С това закривам днешната среща. Благодаря.